Okay, dear colleagues, uh, good morning. Uh, the lights are low because we're going to have a, uh, uh, some slides for the point. Уважаеми колеги, добро утро. Ще има презентация за мисията в Лампедуза. Нека сега започнем с приемането на дневния ред ще представя на ваше внимание предложение за изменения в дневния ред. Точка 7. Гласуване по резолюция. Въпрос искане за устен отговор за резолюцията на парламента от месец март за масовото електронно наблюдение на гражданите на Съюза. Ще отложим гласуването по тази точка. Ще бъде представен от комисията бюджетът на Европейския съюз, по-точно проекта на коригиращ бюджет. Това ще стане в 11.50. Точки 9, 10 и 11 за триалозите ще бъдат отложени. Точка 6. Визовата информационна система ще бъде обсъдена в 11.45. Ако няма възражения, ще приемем дневния ред с тези изменения. Point two, um, again on our linguistic Още една точка. Преводът с харватски, латвийски и ирландски днес не е осигурен, за съжаление. Одобряване на препоръките на координаторите, член 205 от правилника. Първо, назначаване на докладчици. Госпожа Гиом от групата на социалистите и демократите бе излъчена за докладчик по предложението за регламент на парламента и съвета за създаването на общоевропейски списък на сигурни страни на происход за целите на Директива 2013 наклонена черта 32 на Европейския парламент и съвета относно общи процедури за предоставянето и отнемането на международна подкрепа и изменящата я директива. Списъкът с препоръките на координаторите от 15 септември е включен в документите за заседанието. Ще одобрим ли тези препоръки на координаторите съгласно член 205 от правилника? Да. Точка трета – международни споразумения, информация на, за парламента съгласно член 218, параграф 10. Нека ви информирам, че съгласно член 218, параграф 10 на 14 септември 2015 съветът прие решение за даване на разрешение за започването на преговори с Народна република Китай за споразумение за отмяна на визовия режим за кратки престой за притежателите на дипломатически паспорти. Решението на съвета е включено в документите за днешното заседание. Освен това, нека ви припомня, че ще започнем гласуванията в 11.45. Моля да си донесете картите за гласуване. Ако някой от вас току-що е влязал в залата и се чуди защо е затъмнена, това е заради презентацията, която ще изслушаме сега. Ще ни бъде представена мисията на нашата комисия на тема търсенето и спасяването в контекста на стратегическия доклад по собствена инициатива за миграцията. Тази делегация за спасително-издирвателните операции се състоя на 17-18 септември тази година в Лампедуза, Италия. В посещението участваха колегите с Аржентини и Корао. Сега ще дам думата на Анна Мария Кораца Билт, която бе ръководител на делегацията. Членовете на делегацията със сигурност също ще искат да се изкажат след това. Госпожо Кораца Билт, ще ви дам думата за кратко представяне на мисията. Благодаря, господин председател. Наистина бе чест за мен да ръководя тази важна мисия на тема спасителна изтирвателни операции в Централното Средиземноморие. Нека първо благодаря на членовете на делегацията и на екипа, който ни подпомагаше. Нека първо ви покажа няколко снимки, за да добиете представа за това какво правихме. Срещнахме се с представители на Save the Children и на ВКБОМ на пристанището в Лампедуза в момент, когато те очакваха да костират кораби с мигранти. Is everything okay? I should just mention to colleague as well, um, Mrs. Karatsabil is... Нека припомня на колегите, докато госпожа Корацабил се подготвя, че вчера по електронната поща сте получили отчета за работата на мисията. Имате думата. Anna Maria, do you want to comment on the slides? Анна Мария, искаш ли да кажеш нещо по слайдовете? Не, исках само да ги покажа. Искате ли да коментирам? Да, може би би било добре да кажеш нещо. Знам, че някои от кадрите говорят сами за себе си, но е добре да кажеш нещо. Тук виждаме обект за подпомагане на мигрантите, на който работят лекари без граница. Okay. These are the migration flows, obviously. Тук е представен миграционният поток. Тук виждате централна средиземноморския път от либийските пристанища към Лампедуза. Тук броят на мигрантите е стабилен. Увеличава се броят на мигрантите от Египет и Турция към други райони на Южна Италия. И това отчасти се дължи на факта, че операцията в Централното Средиземноморие действа като ефективен възпиращ фактор за трафикантите и контрабандистите на хора. Те не използват вече този път, използват други райони в Средиземноморието, където няма толкова много патрули на италианските военноморски сили и на Европейския съюз. Тук виждате пристанището Зовара, което използват контрабандистите на хора като отправна точка. Това е италианската операция Маре Сикуро. Тук са изброени основните и мисии. В момента тя поставя акцента върху спасително-издирвателните операции и гарантирането на защита на други спасително-издирвателни операции в Средиземноморието, т.е. върху хуманитарния аспект – тук виждате онези места в Либия, където, които трафикантите използват като отправна точка. Маре Сикуро е морска операция, изцяло извършвана от ам, италианската страна на протежение от 18 000 морски сили. Тритон, Маре Сикуро и Еонафор всъщност според италианските военноморски сили имат повече ресурси, повече възможности, за да покрият по-голяма зона в Средиземноморието. С други думи, тези операции могат да действат по-успешно от Марен Остром. Марен Остром бе една много добра операция, но тези три операции в момента разполагат с много повече средства. Това са четири плавателни съда на НПО, които действат в Централното Средиземноморие. Сред тези организации са Sea-Watch, Лекари без граници и една германска организация. Спасителните операции са представени тук на този слайд. Бяхме много силно впечатлени от начина на работа, който гарантира безопасност, хуманност, достойно третиране на мигрантите и протича по контролиран начин. These are pictures on board the uh, Italian Navy ships. Тези снимки бяха направени на борда на италианските кораби. Не са правени от нас, предоставиха ни ги италианските военноморски сили. Друга важна част от операцията която се запознахме и която отсъдихме, е противодействието на контрабандистите и трафикантите на хора. Една от констатациите ни бе, че сливането на ЕОНАФОР и операцията на италианските военноморски сили дава възможност за получаването на много подробна информация за трафикантите. Кои са те, откъде идват, кои пристанища използват като отправни точки, кои пътища използват, с какви средства разполагат. Италианската операция Маре Сикуро след всяко акостиране на кораби, след като спаси мигрантите, разрушава корабите, за да не могат да бъдат използвани повторно и за да се избегнат инциденти в открито море. Една от основните ни констатации е, че има проблем с правомощията. Работещите в рамките на тези операции имат право да арестуват контрабандисти. До момента са арестували немалко такива, но много често няма достатъчно доказателства. Тоест, съдебните органи няма достатъчно основания за възбуждане на наказателно преследване. Това е разочароващо. Може би трябва да повдигнем този въпрос пред Евроюст и да видим какво може да се направи. Много е трудно да се съберат доказателствата, които се изискват. Много е трудно, ако няма мандат за навлизане в териториалните води на Либия. До момента операцията действа в обсек от 20 морски мили от либийското крайбрежие. Работещите в рамките на тази операция виждат от това разстояние какво става, виждат откъде идват корабите, допускат, че идват от Тунис, но за съжаление нямат възможност да се намесят. И това е основният проблем – Необходим е мандат от ООН и или разрешение дадено от легитимно правителство в Либия. Тук виждате цифрови данни за Маре Сикуро. Цифрите, както виждате, са по-високи от тези за Маре Ностром. Операцията Маре Сикуро започна през пролета на 2014. Okay. I think we can put back the lights. Uh, Мисля, че можем да включим осветлението, господин председател. Мисията започна с вечерна среща с кмета на Лампедуза, Джузи Николини. Бих искала да му благодаря от името на... да и благодаря от името на делегацията ни. Тя участва в операциите по приемането на мигранти, наблюдава ги и ги контролира. Един от въпросите, които обсъдихме с нея, бе свързан с горещите точки. Служители на ЕАСО и Фронтекс в момента са разположени в Лампедуза. Аз се срещнах с четирима представители на ЕАСО в момента, когато се приемаха мигранти. В момента тези служители изготвят подготвителната работа по изграждането на горещите точки. Добре е Европейският съюз да изясни на италианските власти и на други компетентни органи на държави членки, където ще се изграждат горещи точки, функцията на тези горещи точки, както и разделението на правомощията между националните компетентни органи и органите на Европейския съюз, що се отнася до приемането, регистрирането, настаняването и прехвърлянето на мигрантите или в случая на търсещите убежище. Ще трябва да наблегнем и на ролята, която ще изиграе този процес при подпомагането на преместването. Вечерта преди да пристигнем бяха спасени мигранти с помощта на италианските военноморски сили. Посетихме мястото, където те бяха костирани на другия ден, сутринта. Останахме с впечатлението, че процеса протича по много дисциплиниран, контролиран начин, че се гарантира хуманното отношение към мигрантите. Това се гарантираше от италианските органи, от медицинския персонал, бреговата охрана, от военноморските сили, от координаторите, от Италианското министерство на вътрешните работи. Frontex, EASO, ВКБОН, Международната организация за миграция и Save the Children – наблюдаваха операцията. Разговаряхме с техни представители и останахме с впечатлението, че се полагат големи усилия да се постави акцента върху най-уязвимите, върху бременните жени, децата и равнените. Наистина бе потрясаващо да видим с очите си в какво състояние пристигат тези хора. В един от корабите се намираше една 20 годишна жена, която бе починала в следствие от нанесени много тежки изгаряния. Изгаряния, които са и били причинени от солената вода и изтекло от кораба гориво. Медицинският персонал ни каза, че това е наистина една много ужасяваща комбинация. Много от останалите мигранти, които акостираха, също бяха с изгаряния. Много други също се нуждаеха от спешна медицинска помощ. Бяха откарани в местната болница. Сигурни сме, че са получили грижите, от които се нуждаят. Станахме свидетели на една много добре координирана операция. В Лампедуза междувременно вече има необходимата рутина, установени са и канали за комуникация, разработен е и метод за работа. След като акостираха мигрантите и станахме свидетели на тези толкова трагични събития, Видяхме едно 11-месечно бебе, което пристигна обезводнено, незабавно бе закарано в болница, където бе настанено в спешно отделение. След това мигрантите бяха откарани към регистрационно-приемателния център, където започна процедурата по, тя, по установяване на самоличността им и регистрирането им. Тази процедура от части започва на борда на корабите, но там не се снемат пръстови отпечатъци. Пръстови отпечатъци се снемат в регистрационно-приемателните центрове. Срещнахме се с господин, а, с хора на фрегатата Карло Бергамини. Това е основният плавателен съд в операцията Маре Сикуро. Срещнахме се с двамата господа, които отговарят за тази операция. Бяхме изключително впечатлени от ролята, която играят италианските военноморски сили. Те патрулират в региона на Средиземноморието и активно участват в издирвателно-спасителни операции. Конкретно ни описаха какво правят не само, че коректно и компетентно си изпълняват задълженията, но и проявяват изключителна човечност. Затова нека се възползвам от възможността да отдам дължимото на наистина изключителните постижения на италианските военноморски сили. Те ежедневно извършват издирвателно-спасителни операции. За тях не се говори по първите страници на вестниците, защото междувременно са се превърнали в рутина. За тези операции са необходими високо развити военни и други технологии, ако искаме да спасяваме човешки живота в Средиземноморието, е необходимо участието на военноморските сили. Италианските военноморски сили в рамките на Маре Сикуро изпълняват и друга важна функция, именно гарантират възможности за работа за НПО. Гражданското общество също се включва чрез финансиране от донори. То, разбира се, не може да се включи в операциите на италианските военноморски сили, но постига впечатляващи резултати. Нека ви кажа за Реджина Катрамбона. Това е една жена, която се финансира операцията. но има проблеми с правното основание за НПО. Те могат да изиграят важна роля в рамките на издирвателно-спасителните операции. Затова и би трябвало да им се даде по-различен правен статут. Последната ми бележка е свързана с по-ефективната борба срещу контрабандистите на хора. Спасително-издирвателните операции функционират добре, но в случая става дума само за управление при криза, а същевременно продължаваме да повтаряме, че искаме да подсилим капацитета си за борба срещу контрабандистите на хора. Всъщност, този капацитет е на лице поне по Централно-Средиземноморския път. Но трябва да разгледаме по-подробно въпроса за мандата. Отчетам за работата на мисията ни е под формата на проектотекст за момента. Ще продължим работата по него. Благодаря на всички наши сътрудници, които допринесоха за осъществяването на тази мисия. Когато видях на място какво правят италианските военноморски сили, италианските компетентни органи и НПО, наистина се почувствах горда от това, че съм европейка. Има една организация, Лампедуза Солидаре, която ежедневно предоставя храна и напитки на пристигащите но най-вече, както ни казаха хората от тази организация, те искат да подарят на мигрантите по една усмивка. И може би така можем да обобщим всичко, което се върши там на място. Господин председател, може ли да ви помоля да почетем сега с едноминутно мълчание паметта на всички загинали в Средиземноморието, както и паметта на това 20 годишно момиче, което пристигна мъртво в Лампедуза. За съжаление, става дума не за единичен случай. Um, now, take... Сега ли искаш да проведем едноминутното мълчание или първо да дадем думата на останалите колеги? Първо ще дадем думата на останалите колеги. Добре. Друга колега, която участва в делегацията е госпожа Киенге. Искате ли да добавите нещо? Ще проведем едноминутното мълчание в края на обсъждането. Благодаря, ще бъда много кратка. Видях, че голямата част от темите в нашето посещение вече бяха изброени. Искам обаче да кажа няколко конкретни момента. Първият е свързан с операцията Маре Сикуро. Много добре знаем, че Средиземноморието е много добре координирано. Всички операции в морето, Посейдон, Тритон, Униформет, Маре Сикуро. Маре Сикуро, между другото, е само италианска операция на военноморските сили, но когато се прави една спасително-издирвателна операция или друга операция за борба срещу трафика, в Средиземноморието, това поне което ни обясниха, е, че те са изложени. Крайбрежната охрана беше нападната от пирати в морето та, за това бе организирана тази операция Маре Сикуро, която извършва и спасително-издървателни операции, но основната му цел е да опазва хората, които извършват тези операции. И според мен не трябва да го прави това само в военноморската сила на Италия. Трябва да е част от един цялостен проект, защото ако ние искаме да извършваме такава операция, трябва да опазваме и хората, които го извършват. Засправени сме пред пиратски актове. Това исках да кажа и това ни бе и обяснено. На второ място имаме нужда от резолюция на ОНЕ, за да влезем в либийското морско пространство и да бъдем ефикасни, за да се борим с трафика на хора. Защото ако само работим в международни води е прекалено късно. Е това, което имаш са вече хора на лодка. И накрая нещо много конкретно. като медик, видях факти, които ме карат да мисля, че сме много уязвими. И не мисля, че се занимаваме с тях с достатъчно внимание. Имаме хора, които са травматизирани, имаме хора, които пристигат в бедствено положение, жени, които са били изнасилвани, но не получават медицинското обслужване, което да следва съответния протокол за тяхната уязвимост. Затова имаме нужда от конкретни специфични медицински грижи за тях, дори посредством някакви споразумения с тези, които извършват този тип дейности, поемат пристигащите, за да може да вземем предвид това от момента, в който когато те стъпят на брега. И смятам, че това липсва. Но наистина браво на работата, която се извършва. За нас беше впечатляващо. Каня всички, които имат възможност да го направят, да посетят тези центрове, защото наистина чисто хуманно, етично научихме много-много от тях. Благодаря. Благодаря останалите двама колеги, които присъстваха в делегацията не са в момента тук, но Ана Гомеш би желала да вземе думата. Благодаря много за този толкова отрезвяващ емоционален доклад. Считам, че ние трябва да вложим емоции във всичко това, защото това е в същината на Европейския съюз и става дума за живота на хора. Искам да попитам колегите, които са участвали в мисията, какво смятат за нещо, което според мен липсва в голяма степен. Ние създаваме бизнес на контрабандистите на хора, а именно липсват безопасни, легални канали хората да могат да кандидатстват за статут на беженец. Ние нямаме мрежа от консулства в държавите, откъдето идват държавите или в близост до тях. В случая с Либия, в Тунис, например, може да бъде или в Египет, за да може да се обработват молби. И именно това кара хората да попадат в лапите на контрабандистите. И всичко това липсва в последното съобщение от Европейския съвет от миналата седмица, което означава, че ние продължаваме да създаваме възможности за бизнес, за извличане на печалба, на контрабандистите на хора. Ние знаем от това, което постъпва като информация от Либия, по какъв начин се организира всичко това, как действа мафията тук в Европа. Искам да подкрепя това, което каза Ана Мария и Сесил за това колко важни са военноморските сили. Знаете, че ние отдавна призоваваме за мисия в рамките на общата политика за сигурност, за да има операция в Средиземно море. Военноморските сили в нашите страни с бреговата охрана могат да участват, но да бъдат обхванати всички аспекти, свързани с спасяването на човешки е, живот. Ние виждаме, че има пиратска дейност, Сесил също спомена за това. Ние се нуждаем от участието на военморските сили, тъй като държавите членки не желаят да инвестират в една обща политика за сигурност и отбрана. И именно тази липса води до липсата на по-ефективни действия за спасяване най-вече на човешки живот и също за борба срещу контрабандистите. На следващо място би било неразумно правителствата отново да смятат, че могат да се справят с някаква операция в морското пространство на Ливия. но е необходимо да има резолюция. Това не може да стане обаче без да се гарантира сигурността вътре в самата Либия защото охраната по границите няма да е достатъчна, ако има вътре в Либия няма някой, който да е хванал здраво командването в цялата държава. След като беше отстранен Кадафи, не беше помогнато на Либия да реформират сектора на отбраната и сигурността, да демилитаризират милициите и да има единно управление. Няма смисъл да се инвестира в морска сигурност, ако няма кой да управлява нещата на място. Ние виждаме провала на някои мисии и трябва да имаме всичко това предвид и да не допускаме същата грешка отново. Надявам се, че ще има правителство, което да се застъпи за това. И на последно място, напълно разбирам, и се радвам, че Ана Мария каза накрая, че се е почувствала горда, че е европейка, когато е видяла каква е мобилизацията на гражданското общество, на италианските сили при реализирането на операцията. Преди, преди 15 дни бях в Ирак с други колеги, в Курдистан по-точно. На километър и половина отдалечено от силите на ИДИЛ и на 10 км от Мусул, но не се почувствах горда като европейка, защото правителствата ни не правят нужното, за да се изкорени ИДИЛ и да се направи нужното на тези, които са на правна линия се борят срещу ислямска държава. Госпожа Кораса Бил има думата. Благодаря на колегите за тези важни коментари. Аз а, говорих предимно за издървателно-спасителните операции, защото това беше целта на мисията ни, без да забравяме за това, което казаха и колегите тук. Но сигурно ще имаме и други възможности. Издървателно-спасителните операции са неотложни, беше ни казано, от а, смели хора, които работят в рамките на организацията Лекари без граница, че съжаляват, че Европейския съюз не правят повече, за да може да има повече превенция, за да не се допускат такива големи миграционни потоци. Много от хората, които акустираха, идват от Африка, на юг от Сахара и повечето са малолетни момчета. Така че те не са само хора, които идват от конфликтни золи, зони. А, контрабандата на хора а, е многомилионен а, бизнес а, на организираната престъпност и трябва да бъде третиращ по този начин. По въпроса поставен много добре от а, Сисил, Насилието срещу жените е сериозен проблем, свързан с миграцията. Беше ни казано, че доста от жените, които идват, са обект на трафик за сексуална експлоатация. Ние говорихме с Международната организация по миграция и те са на място именно за да реализират проект в Лампедуза, за да видят кои са онези жени, които могат да бъдат обект на трафик на хора с сексуална експлуатация и да могат да се погрижат за тях. Когато говорим за децата, ние наблюдавахме, че медицинските екипи работеха на големите кораби и Това, което констатират на, на място, се съобщава още на борда на кораба, дали а, има уязвими жени и деца там. Кои се нуждаят от спешна а, помощ. А, и в един от подобните случаи лекаря дори забрани на лицето да се дава храна, защото трябва първо да се разрешат други по-неотложни въпроси, застрашаващи здравето и живота му. Би трябвало да се направи много повече, но аз не забелязах никой, който да е, не е бил а, третиран а, както подобава. Ние не можахме да посетим а, в Рим главното командане на военноморските сили на Италия, които участват в а, операцията Мария Сикуро. Ако нашата комисия а, има друга възможност, е, би трябвало да посети този а, център, тъй като ние не можахме да реализираме това посещение заради спешното гласуване в пленарна зала за разпределението на 120 хиляди беженци. И на следващо място, може би, трябва да видим и нарастващите предизвикателства в източната част на Средиземноморието. Там няма присъствие на италианските военно-морски сили, на Тритон или Юнафор. Там в момента се грижат за тези миграционни потоци край брежната охрана на Гърция и на Турция. Благодаря на колегите, благодаря на членовете на моята делегация. Председателят госпожа Кораца Дил в началото предложи да имаме едноминутно мълчание, затова аз предлагам да направим това сега, за да почетем паметта но не за да загубили живота си в Средиземно море. Thank you, colleagues. Благодаря ви, колеги. Колеги, сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. какво се предвижда по Европейската програма за миграцията. Това е изключително важна точка. Става дума за съобщение за непосредствени оперативни, бюджетни и правни мерки съгласно Европейската програма на миграцията. На 23 септември комисарите взеха приоритетни е, решения, свързани с действията през следващите месеци, оперативни мерки, бюджет, който е необходим, прилагане на законодателство на Европейския съюз, както и създаването на една стабилна система, която ще устои проверката на времето. Днес сред нас е представител на комисията, който ще ни представи приоритетните действия в по-големи детайли. Лорен Мишен, директор на Генерална дирекция Холм, ще ни представи приоритетните мерки. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Искам да благодаря най-напред на Европейския парламент за това, че предложи комисията да представи това важно съобщение. Комисията Либе включи въпроса в дневния си ред и благодарим за това. Знаете, че новата политика за миграцията е един от десетте приоритета на председателя на комисията Юнкер. Комисията в последствие през май, на 13 май, представи програмата в областта на миграцията. И сега ние изготвихме съобщения за прилагането на Европейската програма за миграцията, където са очертани приоритетите за следващите 6 месеца. Много неща бяха свършени през последните 5 месеца но остава да се свърши още много работа. Съобщението е разделено на три части. Първо, оперативни мерки. Второ, мерки свързани с бюджетно осигуряване. И на трето място, мерки свързани с прилагането на европейското законодателство. С ваше позволение ще фокусирам вниманието върху тези три области. Първо, оперативни мерки. Приоритетите са да се реализират на практика двете решения за преместване на бежанци и създаването на горещи точки. Ще ви съобщя какви са последните развития при създаването на горещите точки. Освен това, се посочва в съобщението, че държавите членки трябва да използват различни възможности, като механизма за гражданска защита и спешна помощ също разполагането на погранични екипи РЕБИТ в подкрепа на нуждаещите се държави членки при управлението на границите. Относно бюджета, приоритет за следващите 6 месеца е да се осигурят бюджетни средства за унези държави членки, които най-силно нужда, имат най-силна нужда от това. Предлага се увеличението с 1,3 милиарда евро спешната помощ. Освен това предлагаме да се подсилят агенциите, които играят ключова роля при прилагането на решението за презаселване и в управлението на горещите точки. Ние предлагаме увеличение на персонала с 120 души общо, 60 за Фронтекс, 30 за Европол и 30 за ЕАЗО. Комисията също смята да увеличи с 600 милиона евро фондовете за обежаща иммиграция през 2016. Това е важно за бюджета за по-нататък. Освен това, трябва да се осигурят средства от страна на държавите членки за световната продоволствена програма на нивата от 2014 година. Защо казваме това? Проблемите, които изпитваме сега с този наплив на мигранти, именно, че са намалени средствата през последната година за продоволствени на помощ за страните, от които идват. Освен това, ние предвиждаме допълнителни средства за осигуряване на подслон на бежанците. Освен това, ще увеличим подкрепата си за доверителния фонд за Сирия. Е, и е, също за онези държави от Западните Балкани, които са засегнати от е, миграционния поток в момента. На следващо място ще се работи по изпълнението на съществуващите нормативни документи, свързани с миграцията. Всички държави членки трябва изцяло да из изпълнят заложеното в законодателството в областта на миграцията. И ако искаме да има нов механизъм за Гърция, трябва да се направи необходимото и за даблинския режим. Има съобщение, което ще бъде изготвено до края на годината, свързан с крайбрежната охрана и системата за защита на гражданите. Подсилват се функциите на Frontex. Той ще има отговорности за привръщането. През март ще се представи пакет заедно с постоянна схема за презаселване. Това беше едно от исканията от миналата седмица на вашата комисия един пакет за легална иммиграция също се подготвя. Усъвременява се и стратегията, свързана с борбата срещу трафика на хора. Това е в допълнение към мерките, които представих миналата седмица в комисията Либе, а именно безопасен, списък на безопасни държави на происход – Тоест, ние предлагаме един цялостен пакет и ще имаме много работа през едните месеци. Разчитам на подкрепата на Европейския парламент да действа бързо по тези мерки. Ние бяхме а, доста а, активни а, до сега и се надяваме, че това ще продължи в бъдеще. Благодаря, господин а, Мишел. Сигурно ще има много въпроси. Това съобщение е изключително важно, но и това е първата ни спешна реакция. Искам да попитам дали може да кажете нещо повече за горещите точки. Вероятно, това ще бъде една от основните теми, която ще вълнува и колегите. Това предложение от комисията от април-май имаше доста изчакване и е необходимо сега всички да се запознаят с това как ще се преведе на практика предвиденото. Имаме доста информация за това къде ще се създадат горещи точки, но ако погледнем Гърция и други места, нещата не са съвсем ясни. Благодаря, че бяхте кратък, но се нуждаем от повече информация в тази сфера. Сигурен съм, че колегите ще имат доста въпроси по този, тази и друга теми. Давам думата на Сесилия, която е от Сицилия for, for outlining this communication also with us here this morning. Разбира се от само себе си, че това, от което се нуждае Европа, са мерки, за да могат европейските агенции ще могат да управляват всички предизвикателства, пред които сме изправени. Тези предизвикателства трябва да бъдат посрещнати съвместно аз за това подкрепям изцяло това, което беше представено в съобщението на комисията в най-груби штрихи, въпреки че някои от тях, според мен, не отговарят на големите потребности. Осъзнавам нуждата от това нежелаящите държави членки да бъдат привлечени. Това е основният приоритет, за да има това, което е необходимо за изпълнението на мерките. Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност. Това се отнася за осигуряването на нуждите на агенциите. Ние непрекъснато казваме, че тази или унази агенция трябва да направи повече, но те трябва да бъдат и ресурсно обезпечени. Всички споменати агенции са с много ограничен състав и разполагат с ограничени средства. И ние можем да разрешим този въпрос, като правим разходи на ниво Европейския съюз, все пак трябва да държим сметка как се харчат парите на дънокоплаците. Ние се нуждаем от едно цялостно преосмислене на отговорностите на държавите членки и на Европейския съюз и трансфер на отговорности и средства от националното на европейско ниво. Аз лично съм силно убедена, това, че, ще, че това ще подобри ефективността и ще ни доведе до по-добри резултати. Това ще намали разходите за денакоплаците. Но за да стане това, ние трябва да разрешим основния въпрос – дали държавите членки или Съюза трябва да поемат отговорността за контрола по външните граници и системата за обежище в Европейския съюз. Аз високо оценя амбицията на комисията да предложи един разширен мандат на Frontex до декември на тази година, но считам, че това ще е необходимо и дори вече в момента е необходимо и за ЕАЗО. В заключение искам да отбележа, че комисията предлага мобилизирането на 700 милиона евро за Сърбия и Македония. Аз съм съгласна, че трябва да се подкрепят тези страни, тези изправени пред огромни предизвикателства, които се дължат в голяма степен и на това, че някои съседни държави членки не действат подобаващо но как можем да се убедени дали комисията е наясно, че има сериозни а, твърдения за това, че полицейските сили и властите а, действат а, по а, груп начин в а, Сърбия и Македония. Това твърдят Human Rights Watch, Amnesty International, други уважавани агенции на ООН е, и се говори за е, физическа разправа и за ограбване на беженци от сръбска е, и македонска представители на сръбската и македонска полиция и това става безнаказано. Освен това се смесват малолетни лица с възрастни, които не са техни роднини. Има също много случаи на отблъскване. Комисията се надявам, че е съгласна, че не е необходимо да се предоставят допълнителни ресурси, за да се нанасят побои или да се а, системно търсещи убежище. Надявам се, че тези много сериозни въпроси ще бъдат поставени на всички форуми на най-високо ниво пред правителствата на Сърбия и Македония, не само предвид на предстоящата конференция в преследващата седмица относно тези страни. Този въпрос трябва да намери решение. Благодаря, Карлос Коелю. Благодаря, председателю. Приветствам съобщението на комисията, както и това, което чухме. Благодаря за работата по въпроса. Очевидно е, че комисията върши добра работа. Проблемът е в съвета. Съветът няма достатъчно капацитет за вземане на решения – Съгласен съм и с казаното от Сесилия Викстрем. Държавите членки трябва да спазват решенията, т.е. европейското законодателство, дори когато са гласували против определени мерки в съвета. Имам няколко конкретни въпроса към комисията. Комисията говори за бюджета. Съгласен съм. Ще ви припомня, че парламентът тази седмица предложи да заплати разходите по преместването на първите 40 000 беженци. Какво правим? Авансово ли плащаме? И означава ли това, че в бъдеще няма да имаме достатъчно средства, ако възникне нова криза? Като че ли не говорим за нови средства, Говорим за бюджетно инженерство и изнасяне на разходите напред. Комисията след това говори за Сирия и за Турция. Как върви сътрудничеството с Турция? Или чисто и просто ги заливаме с пари? След това за Дъблинския регламент. Всички като че ли са съгласни, че имаме нужда от изменения в Дъблинския регламент. Защо искате тогава да върнете преместените лица от Гърция обратно в страната? Ще намалее ли натиска до 6 месеца или очаквате солидарността да намалее в следващите 6 месеца? Следващият ми въпрос по-нататъчно придвижване на вече преместени лица. Този тип придвижване е един вид по-добър способ за справяне с кризата. Документите на съвета показват, че има три агенции, които провеждат проучване за такива по-нататъчни придвижвания. Кога може да очакваме новини? И накрая последният ми въпрос – новия механизъм за развитие на Шенген. Комисията вече използва този механизъм за оценка на Шенген decisions, respect... и трябва да се спазват правата на бежанците, това трябва да отговаря на Шенгенския кодекс и да се направи оценка. Използва ли комисията този инструмент? Благодаря. Thank you very much. Um, next is Malin Bjork. Malin Bjork. Thank you very much. Uh, I am uh, може би няма да се изкажа толкова положително, колкото преждоговорившите. Прекалено се поддаваме на онези, които нямат желание да действат. Не това е целта ни. Не може към най-малкия общ знаменател да се стремим. Искаме Европа да даде повече по приема на бежанци. Трябва да го направим заедно, но ако има държави, които не са съгласни, те не са съгласни. Но е целта ни е ние да направим повече по тази криза. Четейки съобщението на комисията, не виждам такива текстове. Като че ли не става дума за бежанците, като че ли работим против тях и всъщност им пречим да идват. И това се превръща в наша цел сега. Има грешка в системата. Имаме Европол, Фронтекс, връщаме хората, екипите Рабит. Но това по никакъв начин не отговаря на духа на солидарност, който показаха европейците и който искат да виждат. Няма нищо за правни пътища за навлизане в Европейския съюз и за постепенно извеждане а, от употреба на Дъблинския регламент. Движим се в обратна посока. Прекалено много се концентрираме върху каналджиите. Те съществуват, защото няма правни начини за стигане до Европа. Те не са основния ни проблем. И да ги използваме, за да искаме някакви мисии на ОПСО, означава да военизираме Средиземноморието и това не е решение. И според мен това е нечестно. А За това се обръщам към комисията. Казвате, след, след 6 месеца ще може да върнем лица в Гърция. 357 хиляди бежанци са дошли в Гърция от началото на годината, докато хората, които ще бъдат преместени, са много малко на брой. След 6 месеца ще ги връщаме в Гърция, казвате вие. Това е абсолютно безотговорно. За Унгария, така мисли моята партия, пък и аз, според мен Ние не трябва да връщаме лица там, ние шведите не бихме ги върнали, защото така няма да защитим правата на човека на мигрантите. Какво мислите за спиране на действието на Дъблин и как да следваме две програми едновременно? Не бива да си осложняваме положението допълнително. Няма да записвам повече желащи за изказвания, тъй като подробни бяха въпросите, които се зададоха и аз искам подробни отговори от комисията. Ако някой иска думата, да каже сега. Някой друг иска ли думата? No, nobody. Няма. След Катрина Чиничи а, няма да има друг. И искам подробни отговори от комисията. Имам още една а, точка за Шенген. Благодаря господин Кърк Хоуп. Благодаря, председателю. Аз ще бъда съвсем кратък и се надявам да не се отклонявам от темата. Положително е развитието за заделяне на повече средства за Frontex, Frontex и Европол. Чухме от директора на Европол Уейн Райт съвсем наскоро, за натиска, който се оказва върху тях и не съм съгласен с последната ораторка. Изключително важно е криминалните елементи, които експлуатират тези хора, мигрантите, да бъдат спрени и имаме нужда от по-силен Европол. Един Европол, който може да разглежда координирано полицейските сили другите държави членки. Имаме критики към полицейските сили и мисля, че точно Европол би могъл не само да привлече вниманието на отделните държави към техните грешки, но и нашето внимание. Чудесно е, че ще има допълнителни ресурси, но основното е следното. Чудесно е да гледаме някакъв лист хартия и да виждаме цифри, стотици, милиони, до, е, евро и така нататък. Искаме гаранции, че парите, които бихме искали да бъдат отпуснати, ще бъдат е, освоени надлежно, няма да отидат за нещо друго, че ще можем да следим дали те се ползват по предназначение. Прекалено често, по прекалено много финансови програми в Европа виждаме, че средствата или въобще не са освоени, което е ужасяващо, или пък, че отчетността и прозрачността, свързани с ползването на средствата, не съществува или е подозрителна. За това, господин председателю, хубаво е да похвалим инициативата, но е добре да следим истинското прилагане на програмата и след това освояването на средства и тяхното разпределение. Благодаря, Питер Недермилър. Три бележки ще направя. Съгласна съм с господин Кирк Хоуп. Пълна прозрачност е нужна около тези средства. Сумата е огромна. Европейският дънакоплатец би искал да разбере как са освоени средствата и за какви цели. Това е един от най-важните моменти. Разбирам, че това е спешна помощ за тези процеси на преместване на мигрантите. Имаме нужда обаче от по-дългосрочна перспектива, чисто дори бюджетно. Искам да попитам какво ще се случи с интегрирането на тези хора. Какви ще са финансовите средства за успешното интегриране? Защото проблема не е само да, да докараш бежанците в Съюза или в отделните държави, а какво се случва след тяхното пристигане и обработка. Затова ще попитам комисията, какви са плановете ви за отпускане на средства в бюджета за успешна интеграция. Говорим за обща европейска политика, но знаем, че има държави членки, които публично казаха, че няма да са част от тази обща политика. Какво мисли комисията за финансовата помощ за тези държави членки, които публично заявиха, че няма да са част от обща политика за бежанците и мигрантите? Благодаря. Бергит Зипел. Thank you very much, Chair. A lot of things already have been mentioned and a lot of... Благодаря, господин председател. Вече бяха направени много коментари, зададени много въпроси, които няма да повтарям. Ще направя две-три допълнителни бележки. Когато комисията излезе с предложението си за преразглеждане на Дъблин, това Можем да кажем, че това, което правим сега е първа крачка към това преразглеждане. Имам предвид изграждането на горещите точки и разпределянето на беженците. Няколко думи за презаселването. Да, контрабандистите печелят двойно. Първо те подхранват надеждите на хора, които никога няма да получат убежище тук. Измъкват им парите от джоба. От друга страна има хора, които реално се нуждаят от закрила и отговарят на критериите за предоставяне на обежище. Но тези хора също прибягват до услугите на контрабандистите, тъй като нямат други възможности да поискат обежище. Необходими са ни по- сигурни законни пътища за тези хора включително и по линията на презаселването. А, що се отнася до сигурните законни пътища и заетостта, съм очудена, че се предлага единствено нещо, което е нова версия на синята карта. Да, в момента има държави, които не се нуждаят от мигранти на пазара на труда, но мисля, че в бъдеще ние всички в Европейския съюз ще имаме нужда от миграция. И то не само от миграцията на хора с висше образование. Защо тогава говорим само за нещо, което напомня за нова версия на синята карта? И няколко думи за разходването на средствата. Чувала съм най-различни неща за Африканския фонд и за Турция. Част от парите, които се дават на тези държави, следва да се използват за проверки по границата. Това съм чувала до момента. Но как може една такава мярка да допринесе за справяне с първопричините за миграцията? Не разбирам за това. Искам и разяснение от комисията. Благодаря. Знам, че не бива да коментирам представенията на колегите, но съм съгласен, че представянето на синята карта бе интересно. И аз ще се изкажа. Имаме един 6-месечен пакет и са доста аномални а, тези срокове. Защо смятате, че а, трябва да съчетаете така нещата? Ана Гомеш. Well, I, I, I благодаря. Съгласна съм с Сесилия за полицията в Сърбия и Македония. Но не мисля, че някой ще ни чуе в Сърбия и Македония. Властите имам предвид. Ако не се занимаем с Унгария, който е най-скандалният случай в Европейския съюз, на нарушаване на правата на човека и особено правата на човека, които са записани в Конвенцията за бежанците. Скандализирана съм от липсата на действия на Европейската комисия. Европейската комисия е пазител на договорите и трябва да действа на базата на член 7. Съгласна съм с въпросите на Коелю за това, че тук имаме чисто финансово инженерство и изнасяне на разходите напред. Не става дума за пари, става дума за координация вътре в Европейския съюз, вътре в агенциите на съюза и след това между институциите и държавите членки. Слаба координация, наистина. Съветът чисто иска да изтласка хората. Поне така разбирам последното им изказване. Но основната координация пред тази, това ужасна, тази ужасна криза отсъства. Преди малко споменах, че бях в Ирак и Кюрдистан. Порази ме, че Бях там 9 месеца след първото ми посещение, когато бях в различни лагери. Лагери, финансирани от нас, посредством ЕКО и други агенции. Шокиращото е, че 9 месеца по-късно няма нито едно училище в тези лагери, макар че те са пълни с деца и млади хора. Хората, с които се срещнах в един от лагерите, християни, хиляди семейства вече са минали през Йордания и Турция, тръгнали са си. Основната причина, поради която идват е, че няма никакви възможности за децата там. Тоест няма как да се върнат към земята си, къщите си, защото Идил ги е завзел и в Мусул и в други райони и няма никакво бъдеще за децата им. Децата не могат да ходят на училище на каквото и да е ниво и това е една от основните причини, поради които те се насочват насам. Нашата служба ЕКО работи много добре там, но тази служба не управлява средства от развойна помощ. А, точно това е необходимо за училищата. Няма координация между ЕХО и а, службите по места. След това няма координация между тези институции и държавите членки, които са там. Има държави членки там, които са представени с консулски служби и така нататък. Там се предоставя подкрепа от отделните държави също и е необходима, е необходима такава помощ. Потресена съм от това, че държавите членки твърдят, че борят идил, а нищо не се случва, защото хората бягат от идил. А, дори в Либия навлиза този конфликт. Така че има нужда от вътрешна координация на отделните инструменти и фондове. И това трябва да бъде гарантирано и не работи последните 9 месеца, както забелязах, аз посещавайки Ирак и Кюрдистан, един от, едни от най-важните райони. Кристин има думата. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за това, че излиза това съобщение и най-вече защото те искат да защитят бежанците. Колегата преди мен го каза. Трябва да кажа, че държавите членки са тези, които трябва да минат на по-висока скорост. Ние всички трябва да поемам задължение, Унгария също, за да може да се осъществят плановете на Европейската комисия. Мерките за преместване на тези лица трябва да бъдат изпълнени в максимално кратки срокове и най-вече се създадат тези кризисни центрове, hotspots, които създават известни проблеми с правата на искащите обежище, но трябва да бъдат преместени тези хора, за да се справим с хуманитарната криза, особено имайки предвид е, световната продоволствена програма и е, ВКБ. Трябва да направим всичко възможно за Африка. Това би имало смисъл, обаче само ако всички държави членки поемат своята отговорност – имайки предвид какви са предизвикателствата. Ние трябва да продължим да го казваме на държавите членки. Какви са инструментите, конкретните инструменти, с които разполага Европейската комисия, за да може всички държави членки да участват в тези усилия по солидарността. Как може да направим така, че държавите членки да спазват задълженията, които са поели? Как може да допринесем към този фонд за Африка, а, освен Испания, Франция, други участват ли? И как може да сме силни, че държавите, които искат премествания, ще го направят? Благодаря. Госпожа Кората Билот. I also would like to very much welcome благодаря, господин председател. Също искам да приветствам съобщението на комисията. Явно комисията работи много ангажирано за управлението на беженската криза, за разлика от съвета, както казаха и някои колеги до тук. Комисията образува много голям брой производства за установяване на нарушение. Надявам се, че тя наистина ще се погрижи за това всички държави членки напълно и коректно да приложат пакета за убежището. Разполагаме с съответните законодателни инструменти. Сега държавите членки трябва да проявят воля за тяхното прилагане. Ресурсите, с които разполагаме всички ние, трябва да бъдат използвани за проява на солидарност спрямо онези държави, които са изложени на несъразмерен натиск. През заселването, според мен, е онова, за което трябва да дадем повече законови възможности. Това е основният законен сигурен път към Европейския съюз. Затова според мен комисията трябва да въведе задължителен механизъм не само за разпределянето, преместването, но и за презаселването. В момента системата за презаселване е на доброволен принцип. Според мен трябва да е със задължителен характер. Приветствам и усилията на комисията за контролираната регистрация на онези, които се озовават по външните ни граници. Дълбоко съм убедена, че хората трябва да бъдат третирани достойно, както по пътя към Европа, така и по външните ни граници. Ако някои държави членки са изложени на несъразмерен натиск, трябва да бъдат подпомогнати. Всички актове на несъразмерна употреба на сила трябва да бъдат разгледани от Европейската комисия. Трябва да се провери дали подобни действия са в съзвучие с законодателството ни. Мисля, че ние трябва да започнем да играем активна роля. В момента само наблюдаваме. Трябва да подпомогнем държавите членки при разпределянето на правомощията, така че да се избегнат дублирания, да се избегне и раздразнение от тяхна страна. Много се радвам, че в съобщението на комисията се опоменава синята карта. Синята карта е законов, сигурен начин за предоставяне на възможности за заетост, независимо от това дали хората имат право на международна закрила, т.е. на статут на беженец или са економически мигранти. И в двата случая те трябва да имат възможност, ако им разрешим да останат в Европа и да работят. Знаете ли кои според мен са героите на нашето време? адмирал Парло Пецути, който ръководи военната операция Маре Сикуро. Това е една военна операция, която борави с много развити военни технологии. Благодаря се на Бога, че я има тази операция. Малин, ако ти беше на една от лодките заедно с бежанците, щеше наистина да се радва, че съществува тази операция. Срамно е, че продължавате да отстоявате тази лява идеология. Не живеем в страната на чудесата. Аз с очите си видях в какво състояние пристигат бежанците на наша територия. Те са изтощени, имат сили единствено само да се зарадват на това, че ги спасяват италианските военноморски сили. Тези хора ежедневно спасяват хиляди хора в Средиземноморието. Вие била ли сте някога в Средиземноморието? Аз знам какво е положението там. Положението е тежко. Понякога хората трябва да се евакуират, да им се предостави спешна медицинска помощ. Това се прави всеки ден. Всеки ден среди Средиземноморието се спасява човешки живот. Така че престанете да разпространявате лявата си идеология. Не, няма да спра до тук, защото наистина ми омръзна да слушам подобни неща. Хората умират, <clears throat> господин председател, и този антимилитаризъм. More people will die. Е напълно неприемлив. Ако не се борим срещу контрабандистите, хората ще продължават да намират смъртта си в открито море. Морализиращия тон на левицата наистина е неприемлив. Всички от тези, с които разговаряхме, казаха, че ако военните не им предоставят необходимите логистика и подкрепа, те просто не могат да си вършат работата. Председателят. Съжалявам, всеки трябва да има възможност да каже онова, което иска да каже. Малин, сега ще ти дам думата. Госпожа Корат Билт, господин председател, демократично право ни е да поспоря с някого, който не е от моята политическа партия. Да, напълно си права, казва председателят, но сега трябва да дам възможност на госпожа Бьорк да ти отговори. Госпожа Бьорк, Анна Мария и аз вече сме говорили по този въпрос в Швеция. Не мисля, че аз живея в страната на чудесата. Аз съм от левицата. Знам, Ана Мария, че на теб не ти се харесват левите идеи. Това не е нищо ново за когото и да било тук. Моите колеги в Швеция, Угарите, посрещат хората и им помагат. И това не са хора от твоя политически лагер. Аз съм против военни операции в Средиземноморието. Всъщност не казвам, че съм против военни операции но не искам мисии по общата политика за сигурност и отбрана. Не искам да се възползваме от беженската криза като претекст да милитаризираме Средиземноморието. Според мен операциите трябва да се извършват от италианската брегова охрана. Те трябва да се командват от цивилни структури. Господин председател, военноморските сили в Италия, разбира се, са под отчетни на Министерството на отбраната. Ана Мария, ти имаше достатъчно време да се изкажеш. Трябваше да дам възможност и на Малин да ти отговори. И двете имахте възможност да се изкажете, така че стига вече. Разбира се, че Операцията в Средиземноморието сега се ръководи от Министерството на отбраната. Колежката просто не знае за какво говори. Стига вече, имахте достатъчно време да се изкажете, госпожа Чиничи. Мисля, че вече бе казано немалко по темата за миграцията. Това е една деликатна тема, която в момента е от критично значение – бяха отправени призиви към всички държави членки да проявят реална солидарност и да поемат реална отговорност, да предприемат бързи действия за справянето с най-неотложните проблеми, възникнали вследствие от миграцията. Благодаря и на комисията за изложението ще бъда съвсем кратка. Искам от комисията по-подробни разяснения за това, как парламентът може да допринесе за преразглеждането на Дъблинския регламент. Има и още нещо, което е изключително важно, според мен, ако искаме да се справим с миграционния проблем. А трябва да си разработим дългосрочна стратегия за гарантирането на законни, сигурни пътища към Европейския съюз. В дългосрочен план трябва да се борим срещу престъпните групировки, които незаконно превеждат хора през външните ни граници. Трябва да укрепим Frontex и Европол, да им предоставим необходимите им ресурси. Това е изключително важно, според мен. На следващ етап трябва също така да увеличим и способностите на Евроюст, както и да си сътрудничим с компетентните национални органи. Всичко това е от изключително значение, ако искаме да приложим цялостен подход към миграцията. И накрая още нещо, за което говори председателят ни – горещите точки. В Италия вече има действащи горещи точки. Те наистина може да са от много голямо значение за системни действия за справяне с миграционния проблем. Би ми се искало да ми се даде допълнителна информация за горещите точки. За тях е необходимо финансиране, повече финансиране. Искам разяснение от комисията по този въпрос. Председателят Господин Мишел, немалко колеги зададоха въпроса за това как тези горещи точки, тези кризисни регистрационно-приемателни центрове ще бъдат създадени. Няма много конкретни ангажименти по този въпрос. Няма конкретни планове за взаимодействието между отделните агенции няма конкретни планове за процеса по създаването на горещите точки. Кой всъщност ще поеме отговорността в този процес? Как ще си взаимодействат отделните агенции? Това са въпросите, които поставяме ние тук през изминалите 6 месеца. Сега имате думата за отговор на въпросите. Имате достатъчно време. Благодаря, господин председател. По въпроса за горещите точки, ситуацията се променя с всеки изминал ден. Комисията изпрати свой пратеник в Италия, както и в Гърция, с цел координиране работата на отделните агенции при изграждането на горещите точки. Имаме свои представители на място, които доуточняват техническите детайли във връзка с функциите на отделните агенции при изграждането на горещите точки. Не сме само наблюдатели, както каза госпожа Кораца Билт. Играем активна роля. В момента екипи на Frontex вече провеждат първи интервюта, снемат пръстови отпечатъци и дават информация на мигрантите. ЕАСО подпомага звеното по Дъблин в Рим. Имаме и служители за връзка на Европол в Катания, в Гърция и в Пиреус. Ще ви дадем и по по-систематизиран отговор, като излезем с документ по изпълнението. Този документ ще излезе много скоро. Поставихме началото на процеса. Сега той трябва да заработи, за да може и да се извършат първите премествания в рамките на механизма за разпределяне. По въпроса на госпожа Викстрем за бивша Югославска република Македония и Сърбия. Добре осъзнаваме злоупотребите, които се извършват от някои полицаи там. Знаем, че някои мигранти биват ограбвани. Аз лично се срещнах с представители на Human Rights Watch, за да обсъдя този въпрос с тях ще повдигнем въпроса по време на срещата на високо равнище за Западните Балкани. Тя ще се състои следващата сряда в Люксембург. И това ще бъде един от основните въпроси, които ще бъдат обсъдени там. Трябва да подпомогнем Сърбия и бивша Югославска република Македония, тъй като те са изложени на много голям натиск. Най-ефикасното действие, което можем да предприемем обаче е да гарантираме функционирането на системата за разпределяне. Ако хората бъдат преместени от Гърция, те не трябва да пресичат бивша Югославска република Македония или Сърбия, за да стигнат до държава членка на Европейския съюз, а ще бъдат директно преместени там. Но нека бъдем реалистични. На гръцките острови сме свидетели на безпредседентни миграционни потоци, сред които са не само иракчани или еритрейци. Сред тези потоци има економически мигранти, които ще се опитат да използват западно-балканския път. Ще има и същински бежанци, които са отстрани обаче с много нисък дял одобрени молби. Те също ще се опитат да използват този път. По въпроса на господин Коелио за бюджета ще се проведе специална среща по този въпрос – ще заложим както на разходването в началото на периода, така и на преразпределянето на бюджетни средства от един бюджетен ред към друг. По въпроса за Дъблин и Гърция, защо е предвиден срок от 6 месеца? Госпожа Бьорк също говори по този въпрос, но нейната гледна точка беше по-различна. Защо Гърция трябва отново да участва в дъблинската система? Ако искаме да заработи системата за разпределяне, трябва да можем да връщаме хора към Гърция. Това е част от уравнението. Защо? Защото каква би била мотивацията за компетентните гръцки органи, ако те не участваха в дъблинската система? В регистрационно-приемателните центрове трябва да се извърши съответната процедура. Но каква би била мотивацията за Гърция, ако не се връщат хора по дъблинската система? Да видим какво е положението на мигрантите. Ако те знаят, че ще бъдат разпределени, то няма да има вторични придвижвания. Ако обаче знаят, че е, няма възможност като, прераз, като разпределянето, например, то те ще използват западно-балканския път, за да стигнат до Германия, например. Ако искаме механизма за разпределяне да работи, ще трябва да можем по Дъблин да връщаме към Гърция. Но за целта ще трябва да бъдат изпълнени няколко условия. Едно от условията е Гърция изцяло да спазва европейското законодателство, т.е. да гарантира подходящи условия за приемане на мигрантите и да ги третира хуманно. При всички положения обаче трябва да гарантираме връщането на Гърция към дъблинската система. Това ме отвежда и към въпроса на господин Коейо за последващите придвижвания. Ако искаме да избегнем последващи придвижвания, дъблинската система трябва да работи. Ако хората се връщат обратно, няма да има последващи придвижвания. Сега те знаят, че ако успешно осъществят такова последващо придвижване, ще си останат в държавата членка, до която са стигнали. За да избегнем такова положение, трябва ефективно да прилагаме прехвърлянията по Дъблин. Вече се провежда проучване по въпроса за последващите придвижвания. Ще ви предоставим резултатите от него. Механизма за оценка на Шенген. Това е за нас начин да събираме информация за бъдещи производства за установяване на нарушения. Използвайки този механизъм, можем да знаем как действително държавите членки осъществяват процедурите по връщане. В миналото комисията образуваше процедури за установяване на нарушение тук на място в Брюксел, но сега извършваме наблюдение по места. Затова е много важен механизмът за оценка на Шенген. Особено важно е също така да се установи в какво някои държави членки са по-добри от други. В следващия си доклад за оценка на Шенген ще стъпим на процеса, който започнахме тази година. Оценката на Шенген, както знаете, започна тази година. Ще излезе и доклад по тази оценка, който ще ви предоставим своевременно. По от госпожа Бьорк. Пакетът трябва да е балансиран. Не само трябва да гарантираме законни и сигурни пътища към Европа, не само трябва да прилагаме и репресивни мерки. Трябва да работим за спасяването на човешки живот, но и за установяването на мисия по общата политика за сигурност и отбрана. Трябва да се борим както срещу контрабандистите, така и за спасяването на човешки живот. Господин Къркхо попита дали надлежно се разходват средствата. Вече говорихте за издирвателно-спасителните операции. Тази година увеличихме бюджета на операцията Тритон. Мисля, че тази операция постигна добри резултати. Средствата бяха разходвани добре. Сега изискваме допълнителни средства за подсилване ролята на агенциите. Това е изключително важно за гарантиране функционирането на горещите точки. Изискваме също така и допълнителни средства за извънредна помощ. Мисля, че извънредното финансиране е най-ефикасният ни инструмент, тъй като така оказваме пряко въздействие и тъй като комисията може да обвърже финансирането с определени условия. Затова е много добре да се увеличи извънредното финансиране. По въпроса на господин Нидермюлен за финансирането финансирането на интеграцията. Интеграцията е много важен въпрос. Това ще бъде и следващата ни стъпка. В момента приемаме хората, на следващ етап ще трябва да ги интегрираме добре. Не предвиждаме в момента увеличаване на бюджета за интеграция, но в рамките на националните си програми държавите членки имат средства за програми за интегриране. Когато обсъждаме следващата многогодишна финансова рамка, ще трябва да поставим акцента върху интеграцията. Трябва да се предвидят повече европейски средства за интеграцията какво ще стане с онези държави членки, които не прилагат европейското законодателство. За момента не сме взели решение да спрем финансирането на държава членка, не изпълняваща европейското законодателство, но пък сме образували производства за установяване на нарушение. Ако някоя държава членка не изпълнява надлежно европейското законодателство, срещу нея ще бъде образувано производство за нарушение. Това не означава, че няма да я подпомагаме за подобряване капацитета капацитета и за приемане. Това не означава, че няма да подпомагаме една държава като Унгария, например. По въпроса за презаселването, който зададе госпожа Зипел. През март 2016 година ще излезем с предложение за постоянен механизъм за презаселване. Това е елементът, който в момента липсва в пакета ни. Нека обаче подчертая, че нямаме солидна правна основа в учредителните договори за презаселването. Имаме такава за преместването, но не и за презаселването. Ще видим кои държави членки ще приемат подобен задължителен механизъм за презаселването. Но, както казах, няма да ни е лесно да го въведем, тъй като нямаме силно правно основание. Според нас презаселването е най-добрият инструмент за създаване на възможности за законно влизане. Защо сега говорим само за синята карта? Ще видим дали ще можем да въведем и някои допълнителни елементи. Синята карта е един много добър инструмент за високо квалифицирани хора, които могат да се възползват от нея. Сред сирийците има много високо квалифицирани, високо образовани хора, например, които могат да се възползват от синята карта. Преди две години парламентът прие директивата за сезонните работници. Това също е един инструмент, който трябва да играе по да чието прилагане трябва да бъде засилено в държавите членки, тъй като от него могат да се възползват и ниско квалифицираните работници. През месец март ще излезем с своя пакет очакваме и вашите идеи. Няма да е лесно ние да работим в тази област, тъй като основните прерогативи се падат на държавите членки. Не можем да наложим на държавите членки да увеличат квотите си за мигранти, навлизащи на тяхна територия. На госпожа Гомес. Относно бездействието, относно Унгария. Бих искал да подчертая, ние разговаряме с унгарските власти напоследък много често. Комисария Аврамополс беше на място преди две седмици. Тази седмица ще изпратим съвместно писмо на генералния директор на генерална дирекция Холм и на генерална дирекция Юст относно спазването на законодателството Тази, това писмо ще бъде изготвено с помощта на правната ни служба, за да е абсолютно сигурно, ще бъде преведено и до края на седмицата ще бъде изпратено. Това ще бъде е, много силно писмо относно новото законодателство, което се приема в Унгария и сме готови да се предприемат и следващи стъпки, ако се налага. Относно Ирак и ситуацията на с иракчаните. Вие казахте нещо много важно, че е необходимо да има добра координация между различните участници в операции на място, тъй като те са действително много наброи. Еко, Девко, ЕАСО и други, плюс държавите членки. И това изисква по-добра координация. Това вече се случва, въпреки че отнема време. Нещата се променят. За пръв път имаме доверителен фонд, който ще събира средства от Девко, Холм. Ние всички средства ще бъдат събрани на едно място, заедно с тези от държавите членки и ще има нов подход за координиране на финансирането. Госпожа а, Девон, вие Говорихте за спазване на основните права е, за, на мигрантите и на търсещите обежище на а, е, място в горещите точки. ЕАЗО, Фронтекс, е, експерти на държавите членки са на място и така се упражнява по-добър контрол какво става на, на гръцките острови в Сицилия или Лампедуза. Ние разполагаме наши екипи и така имаме по-добър контрол върху ситуацията и можем да гарантираме спазването на европейското законодателство. Необходимо е да се подобрят, разбира се, още повече нещата при спазването на правата на мигрантите. Как можем да се сме сигурни, че държавите ще спазват механизма за презаселване? Бяха направени декларации от някои държави членки, които отказват да прилагат и ако продължат това, ние ще следваме процедурата и ще заведем дело срещу съответната държава в съда в Люксембург. Има някои държави членки, които се въздържаха при гласуването, други, които гласуваха против, които е, трябва да спазват правилата. Това е демокрацията. Може да гласувате против, но закона се прилага еднакво за всички. Ако не го спазвате, ще стигнете до съда. Относно е, Африка, и фонда за Африка. Ние искаме повече държави да участват. Дания заяви, че е готова. Франция, някои други страни. Това е в ход. За горещите точки мисля, че отговорих. Благодаря, господин председател. Смятам, че засегнах повечето от въпросите. Вие казахте, че имате съобщение, което се подготвя и ще излезе след 10 дни относно прилагането. Някои от агенциите ще имат по-различни роли, доста по-различни в някои от случаите. Ние искаме да получим в писмен вид какво ще означава това. Например, за Frontex, снимането на отпечатъци, това е един пример. Ние искаме да го видим черно на бяло, защото говорим за следващите 6 месеца. Може да има хаотични сцени, Госпожа Сипел искаше да каже нещо. Средства дали се осигуряват за Турция и за Африканския фонд, те ще се използват ли за границите. Не трябва да обвързваме дебата за миграцията с заетостта и правото на убежище. Комисията заяви, че синята карта е важна за сирийци, които доста често са квалифицирани, но това не се отнася за всички сирийци на първо място и на второ място Обежището не е свързано с квалификацията. Можете да сте академик, може да сте неграмотен, но ако бягате от Сирия, имате право на закрила по еднакъв начин. Така че ние трябва да свързваме двете неща – право на обежище и право на заетост. Председателят, съгласен съм Процедурата за кандидатстване за синя карта е нещо съвършено различно. Не става дума, че сирийците не са добре квалифицирани. Има много хора, които имат висока квалификация. Съгласен съм с госпожа Ципел по този въпрос. Имам някои разминавия по други въпроси. Вие говорихте също и за прилагането. Има ли някой друг, който иска да постави допълващ въпрос към господин Мишел? Бихте ли отговорили, господин Машал, на тези допълнителни въпроси и да направите заключение? Благодаря, господин председател. Съгласен с казаното от господа Ципел. Аз не съм казвал нищо противно на това. Не трябва да се свързват двата въпроса. Това, което казваме, е, че може да имате един сирийски инженер в Турция, който може да се възползва без да преминава през цялата процедура или е базиран в Йордания или Египет. Сирийците не трябва да идват в Европа само по процедурата за кандидатстване за статут на беженец. Просто иска да подчертая, че синята карта може да има положителен ефект, но не обвързвам двата въпроса. Синя карта, право на обежище, статус на беженец. Относно парите, ние прилагаме един цялостен отговор за Африка. Ние се насочваме не само към, към първопричините на миграцията, а и към подобряване на капацитета да се управлява а, е, търсещите обежище, а, е, тъй като има много такива в Африка и също да се раз, разшири капацитета за приемане, а, е, контрол по границите, борба срещу контрабандата. За Турция се отнася същото ние ще поставим силен акцент върху подобряване на ситуацията в беженските лагери на територията на Турция, както и за подобряване на капацитета на граничните служби. Граничните служители в Турция извършват също много операции по издирване и спасяване. Те са спасили изключително много човешки живот тази част. По горещите точки ние ще предоставим детална информация до къде са стигнали нещата. Казах, че ситуацията значително се подобрява в момента. Промяната е ежедневна. Ние разполагаме все повече хора на място и в скоро време ще имаме по-ясна картина за ситуацията и тогава ще сме готови отново да дойдем в комисията Ливе, за да обсъдим тези въпроси. Председателя, благодаря господин Мишел. Нещата действително се развият много динамично. Благодаря за дадените отговори. В 11.15, колеги, трябва да разгледаме бюджетните мерки. Господин Дюпри и други искат да се изкажат по въпроси. Това е важен въпрос. Беше предвидено за 11.15. Всичко върви по часовник. Ще дадем думата отново на господин Мишел за един въпрос, който беше отложен по-рано, а именно размен на мнение отново ситуацията по вътрешните граници в шенгенското пространство. И така, господин Мишел, бихте ли ни запознали с актуалното състояние, след което ще проведем дебат по въпроса? Yes. So now... И така, Шенген. Последните случаи на повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници не означава края на Шенген. Това не е краят на Шенген. Защото подобни мерки са предвидени в Шенгенския кодекс при подобни из... случаи, както и когато има крупни прояви, като футболни мачове и прачи, турнири и прачи. Германия на 13 септември въведе повторно ни проверки с Австрия два дена по-късно и Словения два дена по-късно миналата седмица. Съгласно Шенгенския граничен кодекс, държавите членки информираха за удължаването на срока от 10 дни с още 20 дни. Това също се позволява съгласно кодекса за Шенген. Може да имате вътрешния контрол по границите до 15 октомври за Германия, за Австрия, извинете, за Германия до 12 за Австрия до 15 октомври и за Словения до 16 октомври. Съгласно Шенгенския граничен кодекс, е, тези държави членки могат е, да провеждат е, подобни проверки в рамките на не повече от два месеца. Комисията информира незабавно председателят Шулц за въвеждането на граничния контрол веднага след като получиме информацията, ние изпратихме писмо до председателя Шулц, за да го информираме за това. Трите държави членки посочват една и съща причина за въвеждането на контрола, а именно сериозна заплаха за вътрешната сигурност. 2013, as you know, we have revised the Schengen border code. We did... Но това се позволява от кодекса, въпреки че ние не сме предвидели в кодекса силни миграционни потоци като основание за въвеждане на проверките. Ситуацията, през която са изправени държавите, е уникална а, и а, може да е основание за въвеждане на тези проверки, но те трябва да бъдат съразмерни. Затова комисията реши на 23 септември да формализира своята оценка на ситуацията и ние за това изготвяме писма до трите държави членки. Всъщност изпратихме такива писма с искане за повече информация, за да се гарантира съразмерност на предприеманите от тях мерки. След като получим техните отговори, след като бъде попълнен деталния въпросник, който им представихме, ние ще формираме становище съгласно Шенгенския кодекс и ще информираме Европейския парламент и съвета за констатациите. Искам да подчертая, че става дума за становище на Европейската комисия. Ние не можем да вземаме решения по границите, нито пък да забраняваме на държава членка да въвежда проверки ако считаме, че има несъразмерност на мерките, трябва да изготвим становище. Ако има нещо, което е в противоречие на законодателството, може да се стигне до съд. Това е. Председателят беше много ясно. Господин Куейо. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Машел за неговото изявление. Многократно в тази комисия ние сме казвали, че за да може да функционира добре шенгенското пространство, трябва да има взаимно доверие. Трябва да се намери нужния баланс между националните компетенции и общностния подход. Имаме механизъм, имаме също правила, при които които трябва да се прилагат при въвеждане повторно на проверки по границите. Последните събития показват, че държавите членки все още поставят под въпрос доверието и свободното движение. Ако Шенген е под риск, то е защото държавите членки го застрашават, а не беженците. Имаше няколко случаи на въвеждане на, гражд... на нови контроли по границите. Що се отнася до Германия, трябва да подчертаем, че границите не бяха затворени. Контролът беше въведен отново, но това е нещо различно. Германия не затвори вратата си за беженците. Ефекта на доминото, който последва с Австрия и Словения, затваряйки техните граници, имаха по-неясни цели. Бих искал да имаме по-голяма яснота за процедурата. Документите от германското правителство обаче не бяха предоставени на друг език, освен на немски. Що се отнася до Австрия, все още липсват документи. Така или иначе, трите държави членки твърдят, се позовават на клаузата за извънредна ситуация и за заплаха за вътрешната сигурност, както каза господин Мишел. Не искам да попитам. Германия поиска удължаване. Австрия и Словения също ли са поискали такова удължаване? И на второ място, обмислили ли са други възможности, като създаване на горещи точки или на механизъм за закрила, вместо да се преминава към затваряне. Бяха ли засегнати други държави членки? Държавите членки имат правото да вземат решения, но това трябва да бъде последна възможна мярка и трябва да се използва съразмерно. Миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети държави не се счита за е, заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност. Това е посочено в официален документ. Надявам се, че комисията ще бъде бдителна и ще ни информира за състоянието на нещата. Необходими са действия за по-добър контрол по тези потоци. Трябва да се предприемат мерки, за да не се е, допусне е, повторно придвижване на беженци. Вътрешните граници не са проблем, те са само симптом за нещо още по-голямо като проблем. Този парламент, а надявам се и комисията, трябва да направят така, че Шенген да не се използва за е, популистски и егоистични цели от държавите членки. Благодаря. Благодаря за ясните въпроси господин Лопес Агилер. Благодаря. Ние споделяме притесненията, свързани с тази безпредседентна ситуация по мащабите и така наречената беженска криза. Това не е беженска криза, това е европейска криза, това е криза на самата идея за свободно движение на хора, което е основен стълб на европейския проект. Въпросът е, опира до това, дали комисията предвижда при разглеждане на Дъблин отново, при разглеждането на сегашния дъблински регламент, дали е довело до извличането на полки и дали не се счита, че всичко това е вече е изживяло времето си. Относно отговорностите, когато става дума за разглеждане на молби на търсещи обежище и дали тази система не трябва да бъде заменена с един постоянен механизъм. С солидарност и споделена отговорност. Бих искал да разбера също дали се предвижда въвеждането на контрол по вътрешните граници на държави членки на Европейския съюз, дали, не трябва да, дали няма да се злоупотребява с тази възможност, с това създаващо се впечатление на тези огромни потоци хора, които бягат от конфликтни зони. И на следващо място И какво ще кажете за напрежението, което съществува напоследък между държави членки и държави кандидати за членство, както беше случая между Унгария и Сърбия? Благодаря, госпожа Кораца Билт. Благодаря, председателю. Радвам се, че комисията извършва стриктен контрол върху нарушенията на Шенгенския кодекс. Смятам, че свободата на придвижване в Шенгенската зона е едно от големите постижения на Европейския съюз. Това е стълб на интеграцията на съюза и трябва да се спазва от всички държави членки в дебатът като че ли е, има голямо объркване около това, че има държави членки, които прилагат е, този кодекс. Комисията трябва да поясни, че не е нарушен Шенгенският кодекс. Германия не е заклю... затворила границите, а просто е въвела отново гранични проверки. Подкрепям казаното от господин Коелю, разликата е голяма, всичко това е предвидено в Шенгенския кодекс. И се радвам, че комисията следи дали има злоупотреби. Сега трудно ми е да преценя, но ми се иска комисията да погледне за случващото се между Сърбия и Харватия. В определен момент е, се чува в пресата, че има автобуси, които идват от едната от двете държави. Едната е членка, другата не са били а, спирани на границата и не им е било позволявано да продължат. Това е дискриминационно отношение към приема на хора, които пристигат от трета страна. За да може Шенген да оцелее, за да може свободата на придвижване да оцелее, трябва да контролираме външните граници. Няма нужда от репресивни мерки, няма нужда от полицейски действия. Имаме нужда от един подреден и дисциплиниран начин за регистриране и индивидуален подход, прилагайки принципа за невръщане. Ако се използва прекомерна сила, ако има инциденти, те трябва да бъдат разследвани по надлежен път и да се предприемат съответните мерки. Благодаря. Thank you. Um, next is... Благодаря. Merci. Uh... Благодаря. Относно горещите точки, въпросът ми е за основните права беше в резултат на изслушване на Агенцията по основните права. Относно Шенген, това, което е особено важно, е, че става въпрос, е, че се поставя на карта бъдещето на Европейския съюз. Какво е най-важното, дали суверенитета на държавите членки или на Европейския съюз. Днес държавите членки считат, е, че е, има решение на Европейския високо ниво е, и че те могат е, и да не ги спазват, да не следват европейската идея и иерархията на нормите в Европейския съюз и че тези, които се приемат на европейско ниво, имат а, е, а, примат. Дали е достатъчно те да бъдат а, да им бъде потърсена съдебна отговорност. И конкретен въпрос за Испания. Защо го прави? Има някои държави, които продължават да затварят гражданите си. Това е неприемливо, не е справедливо, като се има предвид, че в Кошенгенския кодекс не е предвидено като основание да се затварят границите при засилени миграционни потоци. Сега се прилагат мерките за презаселване, но това не означава, че беженците няма да могат да се предвижват от една страна в други. Необходимо е да се постави на първо място суверенитета на Европейския съюз като цяло над суверенитета на отделните държави. Не може да се продължава повече по този начин. Благодаря. Госпожа Риси има думата. Sí, muy, muy buenas. Eh, yo, hay alguna cosa que no... Благодаря. На нещо, което не разбрах. Малко, ако може да поясните. Може би грешката е в мен. Говорите за систематизиране на потоците, от Дъблин, връщане в Гърция. В как каква последователно ще се случи всичко това, защото ако нямаме някакъв ред при а, преместванията и прегрупирането, и ако всичко това се случи по един хаотичен път, това ще бъде голям провал, пък и голям скандал. Така че каква е системата? Може ли стъпка по стъпка да ни обясните как ще се случи всичко? Иначе ще имаме голям проблем и сред общественото мнение и гражданите няма да ни вярват. Thank you very much. Um... Благодаря. Господин Коелю говори за случващото се на границите с Австрия, Словения. Имате думата. Excuus, eh, voorzitter, een beetje laat, maar eh, op de valreep, eh, dank voor... Благодаря, председателю. Благодаря за това, че ми давате думата. Извинявам се, че дойдох с закъснение. Е, някои държави членки по-настоящем решиха наново да въведат е, гранични проверки, за да блокират миграционните потоци. Моята страна също ще го прави и ще направи още нещо – постоянно затваряне на нашите граници, поне така чух. Имам няколко въпроса по този въпрос. Граничният контрол не трябва да бъде въведен за повече от два месеца, поне така пише в Шенгенския кодекс. Какви са възможностите държавите членки да продължат да контролират границите по този начин и след два, изтичането на два месеца? След това Член 26. Възможността за контрол по границите за период от 6 месеца. Кога е възможно да се въведат тези 6 месеца? Благодаря. И аз нещо ще добавя. Отново удължаването. Господин Коелио попита дали това ще се приложи при Австрия и Словения, но искам да разбера какво е това удължаване. Говорите също за процедури по нарушение, започване на производство. Какво означава удължаване? Това постоянен процес ли ще бъде? Предишно ние случай ще бъде сметнат за изключение. Е, нещо, ако може да ми поясните. Моля ви е, за конкретни отговори. Well, thank you, Mr. Chairman. First of all, we don't plan to go to court. Не смятаме да завеждаме искови молби или някакви други е, производства пред съда, ако няма нарушение на Шенгенския кодекс. Не смятаме, че Германия, Австрия, Словения нарушават правилата. Искаме просто допълнителна информация от тях Господин Коелю го каза. Мнозина говориха по въпроса. Трябва да защитим Шенген и той да бъде спазен напълно. А, това е уникална ситуация. Границите не са затворени. Имаме нови проверки по границите, но хората могат да пътуват. В Австрия, в Словения. Може да се пътува. След това другите мерки, изискани от отделните органи на държавите членки, като кризисни центрове и така нататък. Нито една държава членка не е поискала задействането на механизма за гражданска защита. За тези кризисни центрове, хотспот, това е нещо, което ще се ползва по външните граници, тъй като Фронтекс ще се занимава с това, а Фронтекс не може по вътрешни граници да действа, само по външно, е, външни. ЕАЗО също действа по външните граници. Австрия също поиска спешна помощ. Не само Гърция и Италия ще извлекат а, полза, но и Австрия, още други искания имаме и Германия също е поискала. Така ще подкрепим тези две държави членки, имайки предвид а, случващото се. А, и отново тези е, проверки по вътрешните граници би трябвало да бъдат последна и пропорционална мярка. Разбира се, трябва да се предприемат мерки по, по допълнително или по вторично, третично преместване на мигрантите и по връщането. За това споменах и прилагането на Дъблин и нуждата хората да знаят и да бъдат върнати откъдето са. Господин а, Гилера а, е прав да направи тази връзка с Дъблин и Шенген, защото двете върват заедно. Трябва да поправим Дъблин, за да може да се реши този проблем Що се отнася до мониторинга? Госпожа Корат бил попита. Ние наблюдаваме какво се случва отблизо в тези три държави членки и в момента, когато получим отговора на държавите членки, ще споделим всичко с съвета и парламента. Що се отнася на до въпрос на колегата от Франция. Държавите членки имат суверенитет по отношение на границите си. Това са вътрешни. Европейския суверенитет по границите е нещо, по което може да се спори. И тук трябва да се действа стъпка по стъпка. До края на годината ще излезем с ново съобщение за външните граници – ще имаме европейски гранични служби. Външната граница вече няма да е само национална отговорност, а ще бъде обща отговорност. По отношение на вътрешните граници сега, има Шенгенски кодекс, който ограничава възможността на държавите членки да си правят каквото си искат. И това трябва да използваме в максимална степен, Напълно съм съгласен с това, че не бива да се затварят границите. Това не е никакво решение. По въпроса на... Съжалявам, не произнася време, е, името правилно. Uh, Всичко трябва да върви е, едновременно. Да създадем кризисните центрове, да започнем преместването, да използваме Дъблин по надлежен път и да се справим с по-нататъчни придвижвания на мигрантите. Ако успеем с всичко това, нито Германия, нито Австрия, нито Словения ще имат нужда от вътрешни гранични проверки, извинете, гранични проверки по вътрешните граници, защото всички ще бъдат обработени. Приемаме един процес, обаче, който е неконтролируем и ние не контролираме придвижването вътре в Европейския съюз. И с цялата тази схема за преместване, а, ние трябва да сме създали а, и тези кризисни центрове или хотспот и всичко друго в едно и също, по едно и също време. Това са двете страни на медала. Следващия въпрос за това какво се случва Не трябва да има след два, два месеца вътрешни проверки по границите. Има обаче още един инструмент. Ако държавата забележи, че има риск, някакъв предвидим риск в бъдеще, тя може да използва един друг член от кодекса, за да удължи срока на тези вътрешни проверки. Но отново това трябва да бъде ограничено и трябва да видим дали е пропорционално. За момента обаче тези три държави членки не са казали дали планират да използват а, този инструмент. Надяваме се в рамките на два месеца системата за преместване да заработи и вече да можем да управляваме по-добре миграционните потоци в Съюза. А, и тогава, разбира се, ще намалее нуждата от тези проверки по вътрешните граници. Благодаря, господин Мишел. Иска ли някой да зададе допълнителен въпрос? Това е шенгенски дебат. Question. Таня Файон, Таня, please. Таня Файон. Take uh, further questions. Please go ahead. Um, thank you very much. Благодаря. Съжалявам, че закъснях. Аз съм словенка за съжаление, не чух какво се е казало до момента. Вие казвате, че няма нарушение на правата на Шенгенския кодекс, но искате допълнителни пояснения, за да видите дали мерките са подходящи и пропорционални и отговарят на потребностите. Може ли да кажете нещо повече? Така че аз да разбера какви са стъпките, т.е. дали и кога очаквате отговор на властите от страната? Аз повече време бях заделил за този дебат, тъй като е много важен. Ако има други колеги, които искат да зададат въпроси, моля да ги зададат. Госпожа Бьорк, след това Биргит Зипел, някой друг? Няма. Имаш думата. Питаха колеги за кризисните центрове. комисията какви хотспот иска? Отворени или затворени? Can, can move. Uh, in, uh, in Greece... Хората ще могат ли да се придвижват? В Гърция ще се намира в Амидализа и там ще е затворен този център. Как ще изглеждат, също ще зависи от това дали са отворени или са затворени. Тук говорим за Шенген. Господин Мишал обаче е гъвкав и няма да има нищо против да отговори на такъв въпрос. По-разтегаемо не може да го направим. Биргит, и ти имаше въпрос за Шенген? Нямаш. Сигурна ли си? Добре. Mrs. Mayer. Mrs. Mayer, please. Ja, dank u voorzitter. Ehm, ik had net nog een vraag gesteld en dat was Благодаря. Още един въпрос. Когато се говори за ситуацията по 26 ти член от Шенгенския кодекс, която дава възможност за контрол за период от 6 месеца. Искам да разбера какво може да се направи. Зададах този въпрос по-рано, не ми отговорихте за 6 месеца. Thanks, Mr. Michel. And, um, ah, and also Miriam Daly, please. Miriam, Miriam Daly. И аз имам бърз въпрос. Господин Мишел, в един опрем момент казахте, че трите държави, Германия, Австрия, Словения, посочват причини, които са сериозна заплаха за вътрешния ред и сигурността. Миграционните потоци обаче не са причина за въвеждане на гранични проверки. Знаем, че това е причината. Всички знаем, че заради миграционните потоци се прави това. Как може правно това да се оправдае вътрешна сигурност и голяма заплаха и миграционните потоци? Благодаря. Господин Мишел, това е края. Е, искам само да кажа за вътрешните процедури. Зная, че има ако има нарушение, това е крайна мярка, но искам да разбера за удължаването, как се ползва удължаването. Това беше това, което исках да кажа и преди. Обеден съм, че вашето становище ще. И ако може да отговорите на тези някои въпроса, ще бъде е, края на тази точка. Имате достатъчно време, знам, че това са допълнителни въпроси, високо ценя възможността да отговорите. Thank you, Mr. Chairman. On the... Благодаря, господин председател. По въпроса за удължаването на срока, в уведомлението държавите членки използват същите аргументи. Става дума за удължаването с 20 дни. По въпроса на госпожа Файон, вчера изпратихме писмо до компетентните органи в Словения в отговор на новото уведомление. Те трябва да ни отговорят в срок от 5 дни. Надявам се, че ще го спазят. В момента, в който ни отговорят, ще излезем с становище. Изискахме от тях информация за цифри, които да ни покажат, че решението е необходимо и съразмерно. Искаме да знаем също и какво е въздействието върху вътрешната сигурност и обществения ред в резултат от броя лица, които пресичат границите на страната. Така ще си създадем мнение за съразмерността и необходимостта на това решение ще видим и как е свързано с сигурността. Разбира се, миграционните потоци сами по себе си не са причина за повторно въвеждане на проверки по вътрешните граници. Но ако те са в особено голям мащаб, ако държавата няма достатъчен капацитет за надлежно регистриране на лицата. Ако вътрешната граница не може да се управлява добре поради големия неконтролиран поток от хора, то тогава може да възникнат проблеми с обществения ред. Освен това, в случая става дума за хора, на които не са снети пръстови отпечатъци, които не са били регистрирани в страната, на чиято територия първо са влезли в Европейския съюз. С други думи, не знаем за кого става дума. Затова и от тези хора може да проистича риск. С тях не е проведено и първо интервю. Затова когато такива хора пристигат в огромен брой, когато потокът не се контролира, има риск. Трябва да се направи оценка на съразмерността на мярката на проверките по вътрешните граници. Но не се отричат в случая, че има заплаха за обществения ред. По въпроса за горещите точки. Въпросът е сложен. Не говорим за това дали тези центрове ще са отворени или затворени. Частично може да са отворени, частично може да са затворени. Какво имам предвид? В тези центрове ще се намират и економически мигранти, които нямат право да останат в Европа. И ако има риск те да избягат, ще трябва преди операцията по връщането им да бъдат настанени в затворен център. А при процедурата по приемане хората трябва да бъдат настанявани в отворени горещи точки. Но първо хората трябва да бъдат убедени, че има полза от преместването им, от разпределянето им. Така те няма да тръгнат по западно-балканския път. Ще трябва наистина да се постараем да ги убедим да останат в горещите точки. При приемането на хората те ще бъдат настанявани, както казах, в отворени центрове. Тези, на които предстои връщане, ще бъдат настанявани в затворени. По въпроса за член 23 от Кодекса за шенгенските граници, мисля, че отворих на този въпрос. Благодаря на господин Мишел за много подробните отговори, които ни даде тази сутрин. Благодаря и на колегите за ползотворните разисквания по тези две точки. Предстои в 11.45 да гласуваме. Преди това няма да можем да обсъдим други точки от дневния ред, тъй като не присъстват колегите, които трябва да се изкажат по тях. За това ще трябва да прекъснем работа до 11.45.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

Colleagues, please uh, begin to take your seats. I do want to vote absolutely on time. Thank you. Председателят, колеги, моля заемете местата си, тъй като искам наистина сега да започнем с гласуването. Да си спазим графика. It is an electronic vote, so please check you have your card. Предстои да гласуваме електронно, така че проверете дали си носите картите за гласуване. And we just have the budget, the budget Colleagues, um, the vote, voting time begins. Колеги, започваме с гласуването. Моля, подгответе си картите за гласуването. Има ли някого, който не си носи картата за гласуване? Нека ни го каже сега, за да можем да отчетем гласа му по-нататък. изпълнително решение на съвета относно достъпа до визовата информационна система. Докладчик е господин Кърк Холп. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. And vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Къркхолп. And that is the end of voting time. Thank you, colleagues. Това и приключихме гласуването. Благодаря ви. Thank you. colleagues, we're going to take point four, but I'm just going to wait. Uh... Колеги, ще започнем да обсъждаме точка четвърта, но сега ще изчакам докладчика и представителите на Генерална дирекция бюджет. Те са тук. Сега ще изчакаме и докладчика да се настани. Okay, colleagues, if you're not going to be here for the final... Колеги, ако не възнамерявате да оставате за разискванията, моля да напуснете залата сега. Сега вече всички сме тук, готови сме да започнем разискванията по проекта на коригиращ бюджет номер 7. Става дума за финансирането на Европейската програма за миграцията. Изключително важно е да се вземат допълнителни решения за бюджета с цел увеличаване на финансирането за следващите 6 месеца. Основните точки, върху които ще се спрем, е управлението на беженската криза и възможността за мобилизирането на инструмента за гъвкавост с цел покриване на нововъзникналите разходи. Това се опоменава и в съобщението на Комисията за управление на беженската криза. Първо ще дам думата на представителя на Генерална дирекция бюджет на комисията, а след него на докладчика. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да представя проекта на коригиращ бюджет и предложението за мобилизиране на инструмента за гъвкавост. Миналата седмица комисията прие съобщение за заглавие Управление на беженската криза. В него тя предлага пакет от нови мерки на стойност 1,7 милиарда евро. Тази сума може да бъде разбита последния начин. 801 милиона през 2015 година и 900 милиона през 2016. 801 милион за 2015 година. С това предложение вече разполагат парламентът и съветът. Предложението за 900 милиона за 2016 година ще бъде представено скоро комисията ще трябва да излезе с писмо за внасяне на корекции по проекто бюджета за 2016 година в началото на октомври. Тези 1,7 милиарда допълват серия от мерки, вече предложени през изминалите месеци, най-вече през месец май и месец септември пакетът за 2015 година. Това ще е акцентът на изложението ми. От тези 801 милиона, 401 милиона са включени в проекта на коригиращ бюджет номер 7, който бе представен на бюджетния орган вчера от страна на комисията. Заместник-председателят на комисията, госпожа Георгиева, го представи на вашите колеги в комисията по бюджети. Останалите 400 милиона не се не изискват проект на коригиращ бюджет. 401 милион, включени в проекта на коригиращ бюджет, може да се разбие между функция 3 и функция 4. Предлагаме ви 101 милиона по функция 3 и 300 милиона по функция 4. По функция 4 тези 101 милиона ще се използват за увеличаване финансирането на извънредните мерки по Фонда за обежище, миграция и интеграция и Фонда за вътрешна сигурност. Тези фондове ще получат увеличение на финансирането в размер от 100 милиона, в добавка към финансирането, за което взехме решение с коригиращ бюджет номер 5. Освен това увеличение от 100 милиона за извънредните мерки, предлагаме и подсилване на трите най-засегнати агенции – Frontex, EASO и Европол. Предлагаме да се увеличат служителите им с 120 души, 60 за Frontex, 30 за EASO и 30 за Европол. Тези допълнителни служители ще бъдат набрани към края на годината. За това ще са ни необходими допълнителни бюджетни кредити за изплащането на заплати за срок от един месец. Това ще са допълнителни средства в размер от 1,3 милиона. Предлагаме за това функция 3 да бъде увеличена с 1,103 милиона. Предлагаме също така да се предостави допълнително финансиране за фонда Мадат, фонда за Сирия. По 401 милиона, които предлагаме в проект за коригиращ бюджет номер 7. Както вече казах, предлагаме и допълнителни 400 милиона извън проекта на коригиращ бюджет. Тези средства са за финансиране на нови действия в областта на миграцията. Тези 400 милиона са изцяло в рамките на функция 4. Могат да бъдат разделени на две. Първо, инструмента за добросъседство, инструмента за предприсъединителна помощ. Ще има средства за преориентиране. Ще бъдат преориентирани средства към фонда МАДАТ. Предлагаме и увеличение с 200 милиона на средствата за хуманитарна помощ. Това е в основни а, линии разбивката на 800-те милиона. Сега ще ви изложа възможностите, които предлагаме за набирането на тези средства. 401 милион, които са включени в проекта на коригиращ бюджет. Тази сума ще бъде финансирана както следва. 300 милиона по функция 4 за подсилване на инструмента за добро съседство ще бъдат набавени от маржа по функция 4. Към момента имаме марш по функция 4 в размер от 338 милиона. Предлагаме този марш да бъде намален с 300 милиона. Остан... В маржа така ще останат 38 милиона. По функция 4 не можем просто да финансираме тези 101,3 милиона, които упоменах преди малко по тази функция, тъй като по нея няма достатъчен марш. Какво следва тогава да направим? По функция 4 установихме, че има възможност за преразпределянето на 12 милиона от програмата за продоволствие и фуражи. Това са бюджетни кредити за поети ангажименти, от които няма да има нужда тази година. За това тези средства могат да бъдат преразпределени и да се използват за новите мерки в областта на миграцията. Това означава, че трябва да набавим още 89,3 милиона. А по тавана на МФР за функция 3 имаме марш от само 83,2 милиона. Ако изцяло освоим този марш, ще са ни необходими все още 66,5 милиона. За това освен предложението за коригиращ бюджет, сме излезли и с предложение за мобилизиране на инструмента за гъвкавост. Това е един специален инструмент, който по регламента за многогодишната финансова рамка дава възможност ако са били изцяло освоени маржовете, за мобилизирането на допълнителни кредити в рамките на тавана на многогодишната финансова рамка. Предлагаме да се използва този инструмент за гъвкавост, за да се набавят липсващите 66,5 милиона. Това е идеята ни за финансирането по проекта за коригиращ бюджет са останалите 400 милиона, които няма да бъдат включени в проекта на коригиращ бюджет. Тук не са необходими допълнителни кредити. Предлагаме тези средства да се набавят както следват. 200 милиона ще бъдат пренасочени по инструмента за предприсъединителна помощ и инструмента за добросъседство. 200 милиона от тези инструменти ще бъдат прехвърлени към фонда МАДАТ, фонда за Сирия увеличението на финансирането за хуманитарна помощ с 200 милиона ще бъде финансирано най-вече от бюджетните кредити, вече предвидени по резерва за спешна помощ. Вече са одобрени тези кредити, но те са в бюджетния резерв, затова и не могат да бъдат мобилизирани без трансфер от страна на бюджетния орган. Затова вчера предложихме на бюджетния орган да прехвърли 175 милиона от резерва за спешна помощ към средствата за хуманитарна помощ. Така ще ни останат още 25 милиона, които трябва да си набавим. 15 милиона вече бяха прехвърлени от бюджетния орган, т.е. вече са налични, бяха прехвърлени преди няколко седмици. Останалите 10 милиона ще могат да бъдат набавени от оперативния резерв за хуманитарната помощ. Пакетът е доста сложен. Надявам се, че успях да ви дам достатъчно разяснения. В края на изложението си, нека кажа няколко думи за плащанията. Всичко, което казах до тук, се отнася до допълнителни кредити за поети задължения. А що се отнася до плащанията, повечето от тези 800 милиона ще бъдат изплатени през 2016. Функция 3 средствата за заплати за допълнителните щатни бройки в агенциите ще трябва да бъдат изплатени незабавно. Това са средства в размер от 1,3 милиона. А що се отнася до увеличението на средствата за извънредните мерки по фондовете за вътрешна сигурност и миграция и интеграция, плащанията ще бъдат направени през януари 2016 година през януари 2016 година на държавите членки поискали извънредни мерки ще бъдат изплатени 80 милиона. Функция 4 по-голямата част от плащанията ще се извърши през 2016 година. Изискали сме пред предварително финансиране в размер от 40% по 175 милиона, които ще се прехвърлят по резерва за спешна помощ. Тези плащания ще трябва да бъдат направени през 2015 година. Комисията направи всичко възможно, за да си набави тази сума чрез преразпределяне. Общият размер на кредитите за плащания, мога да кажа, че комисията не е изискала допълнителни кредити за плащания за 2015 година. Направила е всичко възможно. Тези 1,3 милиона за агенциите и 175 милиона за а, резерва за спешна помощ да бъдат набавени чрез преразпределяне. Благодаря ви. Много е важно да бъде анализирано всичко това. Вие говорите за 100 милиона. Говорите за увеличаване на персонала на Frontex, Язо и Европол. Става дума за доста пари. We, we now need some proper analysis, uh, analysis. Очакваме анализ от нашите колеги, които се занимават с бюджетните въпроси. Ще започнем с господин Нидер Мюллер, след това господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Искам да поставя два въпроса. Sorry. sorry, excuse me. Имам два въпроса. Тай напред искам да попитам комисията дали тя ще представи законодателно предложение за да се промени регламента за многогодишната финансова рамка, защото доста от средствата са изнесени за първоначалния период и дали през едните години няма да останем без средства. Това е първият ми въпрос. Относно приоритетите, те са променени, може би се нуждаем от един изменен списък на тези приоритети. Втория ми въпрос е отнася до персонала. Предложението за 60 нови служители за Frontex, 30 за Язо и 30 за Европол. Искам да помоля комисията да обясни какви са съображенията, за да се спрем точно тези въпроси. Дали ЕАЗО не трябва да получи повече служители допълнително, отколкото Европол. Благодаря, Питър. Сега Жерар има думата. Благодаря, господин председател. Аз имах възможност вчера да изслушам представенето, направено от комисаря Георгиева относно мерките, които обсъждаме днес. По време на този обмен в Комисията по бюджети, уважаеми колеги, първият извод, който ви моля да приемете, е, че е необходимо да се действа спешно. И в комисията по бюджети ние искаме нещата да вървят много бързо. Сроковете са такива, че да можем да се гласува в пленарна зала в Брюксел в средата на октомври. Така че виждаме, че имаме много ограничено време. Като цяло считам, че с изключение на въпросите, които бяха поставени от господин Нюмер Мюлер, които аз подкрепям, ние искаме от комисията да се отчита неотложния характер на въпроса. Искам да направя три коментара. Първо, ние, ние разбираме, че тези мерки, както каза и представители на комисия, са първите мерки, първите спешни мерки. И за 2016 година бюджета няма да е достатъчен, достатъчен, защото няма да спрят потоците, ако не се стабилизира положението в страните, от които идват. Затова трябва да видим какво е състоянието с финансовата перспектива, особено таваните, които бяха определени по функция 3 за подобни операции те са недостатъчни и аз апелирам към вас, господин председател, комисията по бюджет и комисията Либе и отчасти комисията АФЕТ да проведат съвместно заседание, за да видят какви са конкретните нужди, какви са трудностите, които очакваме през едните години за да можем да водим сериозни преговори с съвета при разглеждането на финансовата рамка, както е предвидено в края на 2016 година. В противен случай ще се окажем в състояние на непрекъснато финансово инженерство и непрекъснато ще имаме проблеми. На второ място, съжалявам, че когато обсъждаме бюджета, в някои комисии няма особен интерес. Говорим за различни функции, не водим ясна рамка. Вместо да говорим за конкретните цели и какви финансови средства ще са необходими, за да бъдат реализирани те. И не се дава възможност да се упражнява парламентарен контрол по разпределенето и използването на някои бюджетни кредити. Два технически проблема, които бяха вече подчертани от господин Недер Мюлин. Първо, дали комисията е сигурна, че за да се осъществят операциите, които предлагам, с коригиращ бюджет номер 7, не трябва да се промени регламента за фонда Обежище, миграция и интеграция, фонда АМИФ. Що се отнася до агенциите, допълнителните средства, които са предвидени за тях, дали е необходимо, за да бъдат покрити нуждите за възприемане на нови мисии или пък това е нова правна база, или става дума само за подсилване на мисиите, които съществяват и в момента, предвид на сериозността на проблема, пред който сме изправени. Благодаря, господин председател. Благодаря, Жерар. Беше много полезно това, което казвам. Ние в понеделник сме предвидили такова съвместно заседание с комисиите по бюджети и АФЕТ. Това го обсъдихме на заседанието на координаторите. И аз високо оценявам твоето участие като член на комисията бюджет и комисията Либе. Има доста колеги, които поискаха да се изкажат. Хуан Фернандо първо. Благодаря. Всички сме съгласни, че това е един, една проверка за това колко сериозни са намеренията на европейските институции, когато става дума да се изправим ребром срещу проблемите, пред които сме изправени. Най-сетне говорим и за пари. Многократно е подчертавано, че са необходими ресурси, за да може да се справим с ситуацията. Става дума за намирането на тези средства. Разбира се, аз високо оценявам обясненията, дадени от Европейската комисия, като се имат предвид сериозните трудности. Необходимо е да има баланс между европейските институции и държавите членки, но бихме искали някои допълнителни детайли. И именно на това искам да се спрем в разговорите с комисията. Първо, говорим ли за свежи пари, за нови е, средства, които ще бъдат мобилизирани? За какво точно говорим? Откъде ще дойдат тези пари? Откъде ще дойдат тези свежи пари, които ще се разпределят? Второ, когато говорим за доверителен фонд, Това е технически финансов термин, който има много различни аспекти и се прилага по много различни начини. Искам да разбера какви са точните технически подробности, свързани с доверителния фонд за Сирия и доверителния фонд за Африка, за да можем да го обясним. Онези от нас, които отговаряме да бъдем говорители в Европейския парламент по тези въпроси и да обясним на нашите граждани, на средствата за масова информация, за всички, които проявяват интерес, за какво точно става дума, когато се споменава доверителния фонд. На трето място, повечето от тези средства ще бъдат допълвани от държавите членки и по какъв начин ще се отрази всичко това на парадигмата на европейския семестър, на комисията, на бюджетната процедура, тук, както и в отделните държави членки, за средствата, които се осигуряват от европейския бюджет и пропорционални вноски от държавите членки за бюджетна процедура 2015-16. Аз съм наясно как Фрондекс разполага със средствата си. Това го знам от предишния ми политически опит, но не знам как работи ЕАСО и как това увеличение на средствата за ЕАСО, как тези средства ще бъдат прилагани, как ще бъдат използвани на практика, на как, към какво ще бъдат насочени и какви са основанията да се увеличат средствата за ЕАЗО. Благодаря, госпожа Вейнберг. Благодаря. Искам да благодаря на представители на комисията за направеното изказване. Бяха ни представени много цифри, Знаем, че доста са проблемите, свързани с беженската вълна към Европа. Ние отвояваме, ние отрояваме бюджета, извършваме трансфери, имаме доверителни фондове тук и там, но а, първопричината е в това, че ние нямаме контрол върху беженските потоци и върху това трябва да помислим. Можем да видим какво е състоянието с е, програмата Галилей и прочие. В този бюджет са предвидени 200 милиона за хуманитарна помощ. И именно там трябва да отидат средствата за да стигнат до хората, които имат най-голяма нужда от помощ, за да имат те надежда за своето бъдеще и да не рискуват живота си, пресичайки Средиземно море. Може би трябва да отложим изпълнението на а, програмата а, Галилей, да извършим преразпределение, но какво е бъдещето? Имам предвид а, конкретно а, Швеция, ние на глава от населението плащаме най-големите вноски в Европейския съюз и всичко това ще излезе от контрол. Вече наблюдаваме подобно нещо през 2-3 години. Виждаме как може да се развият нещата и в бъдеще и всичко това ще засегне гражданите на моята държава. Всички държави членки могат да поискат извънредни мерки, но все пак основното е да обърнем внимание на първопричините. Госпожа Мейер. Благодаря, председателя. Аз не съм експерт по цифрите и евентуално комисията би могла да ми поясни някои неща. Ако разбрах добре, в предложенията, които бяха направени за 2016 година, е, няма да има нужда от допълнителни средства, които да се изпратят от отделните държави членки. И аз обаче е, забелязвам новини е, по вестниците, където се говори, че държавите членки ще трябва, дали не могат да видят, да отпуснат още малко средства, да видят дали не могат да увеликат, увеличат извинете, своята вноска. А, има един ключ за разпределение, какво се случва с него. Е, Сесил Кенге, Сесил. Сесил Кенге. Е, грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Искам няколко мисли да споделя. Най-накрая видяхме цифри, много се радвам. Тук се говори и за конкретните видове инструменти или ходове. Сега, засилването на агенциите по места. Говорим за това как да управляваме цялата процедура за предоставяне на обежище, но от друга страна пък не виждам повече средства за ЕАЗО и то в значителна степен. Искам да разбера как ще се използват средствата, които се дават на ЕАЗО. Не само повече ресурси са необходими за ЕАЗО. Те имат нужда от по-голяма роля в тази, на тази фаза, за да управляват всички процедури по обежището, защото говорим за обежище и за беженци като цяло. Благодаря. Давам думата отново на представителя на комисията. Благодаря. Предлагам да започне с бюджетните аспекти, след това колегата от генерална дирекция Холм ще сегне въпроси, свързани с политиката. Беше поставен въпрос за това колко от средствата са свежи пари. Нека да отговори най-напред на този въпрос. Трябва да направим разграничение между ангажименти за кредити за плащания и за ангажименти за плащанията. Вече казах, че ние не искаме нито едно евро допълнителни плащания за настоящата година. Това, което ни е необходимо, ще бъде покрито чрез преразпределене от съществуващите кредити за плащания, които вече са прияти. Т.е. няма да има ефект върху бюджетите на държавите членки за 2015 година, проистичащи от тези решения на комисията. Разбира се, през зимните години ще има ефект, но за настоящата година за необход... няма да има ефект върху бюджетите на държавите членки, тъй като тук важното са паричните потоци. Що се отнася до кредитите за поети ангажименти, 300 милиона имаме, които ще бъдат използвани за увеличаване на инструмента за добросъседство. Това са свежи пари в тяхната цялост, т.е. 300 милиона свежи пари. От 101 милиона по функция 3 ще можем да ги покрием чрез разпределене. Аз вече съобщах 12 е, милиона за храни и фуражи, това е по функция 3. Имаме също преразпределени от други програми и те са ясно посочени в е, проекта за коригираш бюджет. От тези 101 милиона кредити за поети ангажименти, ние се нуждаем от допълнителни средства 31 милиона, 31 милиона свежи пари. Общо е, допълнителни ангажименти, които се вписват в пакета от тези 800 милиона. 300 милиона плюс 31. Всичко ще дойде от преразпределене на поети ангажименти, които няма да бъдат използвани. Трябва да сме наясни. Когато става за преразпределение на средства, трябва да е ясно, че ние ние засягаме другите програми. Ние само а, вземаме такива кредити за поети ангажименти, които няма да се използват в програмите, от които става преразпределението. Тоест, средствата идват или от преразпределене, или а, от а, резерва за спешна помощ, за който кредитите са гласувани. 331 от тези 801 милиона са свежи кредити за поети ангажименти от 75-те 71 милиона, които са заплащания, няма да има допълнителни изисквания за предоставяне на средства. За 2015 година ефекта върху бюджетите на държавите членки ще бъде нула. Ние не искаме допълнителни плащания. И така стигам до следващия въпрос, който беше поставен от двама депутати относно средствата, които трябва да бъдат добавени или представени като съфинансирани от държавите членки. Това е извън европейския бюджет. Миналата седмица в съобщението си комисията предложи държавите членки да се финансират чрез вноски. Европейският съвет на заседанието си миналата седмица одобри това искане на Европейската комисия и запази цифрата 1 милиарда от средства, като съфинансиране от държавите членки. Това ще отиде към Световната продоволствена програма и редица агенции на Европейския съюз, както ви е известно. Разбира се, държавите членки имат правото да го направят, защото това е на доброволна основа. Тези 1 милиард ще се отразят а, върху националните бюджети. Това е ясно, независимо дали става дума за 2015, както се надяваме, или за 2016, както частично може би ще се случи. Мисля, че така обхванах бюджетните въпроси и ще дам думата на колегата ми от Генерална дирекция Холм за въпроси, свързани с персонала на агенциите и въпросите на господин Дюпре от е, нуждата от промяна в правното основание. Благодаря ти, Йохан. Уважаеми депутати, благодаря ви за въпросите. Извинявам се, гласа ми не е добър днес, имам проблеми. Голямата част от въпросите ви за агенциите и разпределението на ресурсите е, ще получат отговор от мен, както и други въпроси, свързани с пределните стойности на допълнителните средства отвъд пакета, който е одобрен по правно основание. Сега за агенциите видяхме какви са тези 30 плюс 30 плюс 60, 30 за АЗО, 60 за Фронтекс и за Европол. Поискахме агенциите да направят собствена оценка за това колко хора имат нужда допълнително да назначат. Е, мисля, че това беше точна преценка и ние се опитахме а, е, да им отпуснем всички бройки, от които имат нужда. Защо 62 е, Frontex, 32 ЕАЗО и Европол? защото Frontex ще продължава да играе най-важната роля особено що се отнася до hotspots. С тези допълнителни постове и ресурси ще има по-добър капацитет за анализ на риска трети страни и по места. Ще имат възможност за по-добро събиране на информация по места, както и от мигрантите, които пристигат ще се увеличи и комуникацията с други агенции, това ще бъде подсилено и ще се зададат също така възможности за офицери за връзки, които да бъдат по места. Имаме в Италия такива екипи, в Гърция по места, които ще помагат на граничарите в тези държави членки да приемат бежанците и да правят първия скрининг. ЕАЗО ще отговаря за обработката на заявленията. Те помагат на местните органи и се координират с тях много повече, отколкото преди. Имаме 120 плюс 40 хиляди души за преместване, общо 160 Еазо помага като нещо като клирингова къща. Ще казва кой отива във връзка, разбира се, тясна с държавата членка и кой ще бъде преместен. Дейността на Европол сега, тя ще се съсредоточи около а, борбата с трафикантите. Ще има специален екип, а, това е записано и в писмото за техния мандат. Ще се подобри събирането на информация при скрининга от мигрантите и как ще се как ще работят регионалните мрежи и заобщо цялата информация, която може да се подаде при скрининга. Това се прави до в доста ограничена степен сега в държавите членки. писмото има подробности за ролите на отделните агенции. Затова искаме повече ресурси е, за една агенция и по-малко за друга, но всичко се основава на проектите, които те са ни изпратили и всичко е пропорционално. За промяната на правното основание сега, за да има увеличение на щата и на средствата, не мислим, че има нужда our interinstitutional agreement between Parliament and Council има едно споразумение между съвета и парламента и в комисията, комисията казва, че не може да се отиде над 10% от пределната стоеност на пакета, за да се запази същото правно основание. Само ако има ясни аргументи, това може да стане. Имам предвид ясни аргументи за увеличението. Тези аргументи трябва да почиват на обективни обстоятелства и всъщност да има възможност за устойчивост по тези критерии. До 10% не е проблем. Сега сме в рамките на тези 10%. Няма нужда от допълнителни действия. Ако се отиде над тях, трябва да има обективни обстоятелства и устойчивост. Ако има изменящо писмо на комисията, то ще бъде такова. Става дума за бюджета за 16-та. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Ако има още нещо, благодаря и на двама ви. Допълнителен въпрос много бързо. Мерси, президент. Благодаря. Относно регламента АМИФ, отговорът на комисията, е, за 2015 година е ясен но след 2015 нещата едва ли ще стоква лесни. Относно агенциите и най-вече Frontex. В момента а, има така наречените екипи а, Раби. Това е инструмент, а, който беше въведен. Използвали сме този инструмент а, на времето, като представители на изпълнителната власт, функционираше добре. Струва ми се, че не се използват някои от съществуващите инструменти и се увеличава оперативния капацитет. Защо сте направили този избор? Да, Ребит действително действаше много добре, както се използваше в миналото, но не изцяло се използва от държавите членки или се използва съвсем ограничено. Той не може да замени това, което предлагаме, но е нещо, което може да се използва допълнително. Държавите членки обаче трябва да бъдат по-активни, дали да го използват или не. държавите членки е, трябва по-често да е, искат използването на ребиц е, но тъй като става дума а, за техните граници, понякога а, е по-деликатно да се използват тези съвместни екипи за грани, по границите. Комисията ще поставим силен акцент върху използването на рабит много по-често. Благодаря. Благодаря, благодаря на двамата колеги от комисията, благодаря и на депутатите, които отделиха време, за да останат за тази важна точка. Това е ключов момент е, в дневния ни ред, защото ще видим откъде идват средствата за този 6-месечен период. Благодаря. Казах, че ще говорим по този въпрос на срещата с координаторите, както и на бюджетната комисия. Веднага ще ви докладвам. Много ви благодаря, колеги. Точка разни. Следващото заседание ще бъде понеделник 12 октомври в 3 часа след обяд. Благодаря ви, колеги.